Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, госпожи и господа. Моля, заемете местата си. Започваме. Leider ist unsere Präsidentin Frau за съжаление, председателката ни, госпожа Верхаен, не може все още да се присъедини към нас поради движението тук в града. За това ще открия аз заседанието в качеството си на заместник-председател. Надявам се, че междувременно госпожа Верхайн ще може да застъпи тук на трибуната. А аз междувременно ще дам всичко от себе си. Ако няма възражения, можем да приемем, допускам, проекта на дневен ред. Няма възражения. Проекто протоколите от заседанията от 24 септември и 1 октомври са ви предоставени. На хартия разполагате с тях в папките си. Има ли бележки по тези протоколи? Няма желаящи да се изкажат. Предлагам, както обикновено, протоколите да се считат за приети, ако до края на заседанието не бъдат внесени възражения. Днес е осигурен устен превод със следните езици – френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, унгарски, литовски, латвийски, полски, словашки, словенски, български, румънски и харватски. Припомням ви, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Нека също ви информирам, че решенията на координаторите от 1 октомври 2019, които ви бяха изпратени по електронната поща на 2 октомври, ще се считат официално за приети, тъй като в рамките на срока до 4 октомври не са били внесени възражения. Наградата Лукс. 13 години след учредяването си, наградата Лукс за филмово изкуство на Европейския парламент придобива все по-голяма значимост – това е инициатива, поставяща акцента върху европейски стойности и теми, които са в основата на европейския проект. Вътрешната надпревара в Европейския парламент започва днес <clears throat> официално с предоставянето на услугата за видеосъдържание по поискване, както и на пакета с дивидитата за евродепутатите. В същия този момент започва и гласуването. Членовете на парламента и най-вече членовете на Комисията по култура играят особено важна роля при популяризирането на тази награда. Таз годишните финалисти са нерешеният случай Хамър Шолт, режисьор Мац Брюгер, Господ съществува, името е Петруния, режисьор Теона Стругар Митевска и кралството с режисьор Родриго Сорогоен. В Брюксел ще се проведат прожекции на трите филма в зала Ехуди Менухин. Прожекциите ще се състоят между 11 и 22 ноември. Можете да гласувате между 24 октомври и 26 ноември 10 часа вечерта на съответния сайт в интернет. Секретариатът на наградата Лукс скоро ще се свърже с вас, за да ви уведоми как и къде можете да гледате филмите, както и за да ви разясни процедурата по гласуването. Връчването на наградата ще се състои на 27 ноември, сряда, в пленарната зала в Страсбург. Разбира се, в случая става дума не само за вътрешната надпревара, става дума и за това тези филми да бъдат представени наколкото се може по широк кръг зрители в Европейския съюз. Поради това информационните бюра на Европейския парламент организираха дните на наградата Лукс, както и тъй наречените едновременни прожекции, които се организират съвместно с програмата Creative Europe Media. Едновременните прожекции ще се състоят на 6, 7 и 8 ноември. Тогава и трите филма ще бъдат излъчени едновременно в 15 държави членки на Съюза, както и в Исландия, Северна Македония и Босна и Херцеговина. В Брюксел тримата режисьори на филмите финалисти ще участват в дискусия в Бозар и Кинограф. Дискусията ще се излъчва на живо в над 35 кина. Членовете на Европейския парламент са добре дошли на тази проява както и да участват в дебата. Дебатите ще се излъчат на живо по Фейсбук, както и на страницата в интернет на Арте. Започна също така и осмата поредна проява Lux Film Days. Трите филма финалисти ще бъдат излъчени в над 200 кина – между октомври и декември. Ще бъдат излъчени в цяла Европа. Онези, които искат да посетят прожекциите, могат да се обърнат или към секретарията на наградата Лукс, или към информационното бюро на Европейския парламент в своята държава членка. Все повече депутати организират прожекции на филмите, номинирани за наградата Лукс в избирателните си райони. За целта ви се предоставя и наръчник с практически препоръки за организирането на прожекциите. Заедно с наръчника ще получите също така и брошурата за тази годишните награди, ценовия каталог, както и DVD с трите филма, които са субтитрирани на 24-те официални езика. В рамките на партньорството с Европейската филмова академия, Европейският парламент разполага и с няколко места за годишната церемония по връчването на европейските награди за филмово изкуство, което, която ще се състои на 7 декември в Берлин. Академията не поема разходите за пътуването и нощувките. Освен това, наградата Лукс е представена и на международни кинофестивали, като например Берниналето, фестивала в Кан, фестивала в Карло Вивари, както и фестивала в Венеция. И на тези прояви е важно да присъстват членове на Комисията по култура. Фестивалите са една чудесна възможност за задълбочаване на връзките с съответните асоциации и партньори. Цени се високо присъствието на наши колеги. Насърчава се също така. Ако проявявате интерес, можете да се обърнете към секретарията на наградата Лукс. Наградата Лукс е не само значима инициатива на Европейския парламент – тя е също така източник на изключително големи ползи в Европейския съюз, както и от гледна точка на сферата на културата. Нашата комисия трябва да е водеща в това отношение. Трябва да говорим с колегите за филмите, както и да ги убедим да ги гледат и да участват в гласуването. Моля да работите активно за популяризирането на наградата. Продължаваме по дневния ред. Както знаете, в рамките на годишната бюджетна процедура членовете на Европейския парламент могат да излизат с предложения за пилотни проекти и подготвителни действия. След предварителна проверка от страна на Европейската комисия, най-добрите такива проекти и действия се приемат от парламентарните ни комисии и след това при гласуване в пленарната зала. Приетите проекти на следващ етап се реализират от Европейската комисия. В рамките на този мандат искаме по-отблизо да се запознаем с реализирането на проектите. Затова и редовно ще разговаряме по темата с представители на Европейската комисия. Днес представители на генералните дирекции Образование и култура и комуникационни мрежи, съдържание и технологии ще ни представят четири проекта. Добре дошли на заседанието ни. Давам думата на госпожа Ингрид Риглер, ръководител на отдел в ГД Образование и култура. Тя ще ни въведе общо в процеса по оценка на пилотните проекти и подготвителни действия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отправената към комисията покана да ви представи някои от пилотните проекти и подготвителни действия, които реализираме в момента. За целта, мисля, че първо е най-добре накратко да ви запозная с това как правим оценка на предложенията за пилотни проекти и подготвителни действия, представени ни от Европейския парламент. Ще ви запозная накратко с критериите, които прилагаме. За да получите по-добра представа, нека първо ви запозная с определението на пилотни проекти и подготвителни действия, съгласно финансовия регламент. Пилотните проекти и подготвителните действия се реализират извън установената нормативна уредба и спадат към компетенциите на Европейската комисия. Това са много важни критерии. Те са принципите, от които се водим при оценката на проектите и действията. Когато се прилагат различните оценъчни категории, е важно да се имат предвид тези два основни принципа. Пилотните проекти и подготвителните действия са и извън обхвата на основните законодателни актове, но спадат към компетенциите на комисията ни. Те служат за подготовка на потенциални нови законодателни предложения. Сега нека преминем към различните категории за оценка. Това са категории А, Б, С и Д. Какво стои зад всяка една от тези категории? Когато комисията прави оценка на предложенията на Европейския парламент, оценката ни е строго правна. Това означава, че когато прилагаме определена категория към даден проект, не му правим оценка по същество. Например, ако проектът бъде причислен към категория C или D, то това не означава, че той не е с добро качество. Причисляването към тези категории се извършва на базата на нормативната уредба. Нека сега набързо ви представя четирите категории. Категория А. Ако проектът бъде причислен към тази категория, това означава, че той може да бъде реализиран точно така, както сте го предложили. И така, проектът може да бъде приложен така, както сте го предложили вие. Тоест, не може да бъде реализиран по никоя от настоящите програми, по които работим. Това означава, че за проекта към момента няма правно основание. Важно е също така да отбележим, че той не попада и в обхвата на нито един друг настоящ пилотен проект или друго подготвително действие. Категория Б. Проектите, причислени към тази категория, могат да бъдат реализирани при определени условия, но трябва да бъдат променени до някъде. Защо? Защото могат да попадат в обхвата на действащото законодателство или пък защото отчасти са прекалено амбициозни не могат да бъдат реализирани с предложения бюджет. Потенциално тези проекти могат да бъдат реализирани, но трябва да бъдат попроменени. Или пък комисията не разполага с достатъчно информация, за да направи надлежно оценката на проекта. Категория С ако проект бъде причислен към тази категория, то това означава, че той изцяло попада в приложното поле на действащото законодателство. Вписва се също така и в други пилотни проекти и подготвителни действия, реализирани към момента. Повтарям, не означава, че проектът е с лошо качество прави, му се, прави се оценка на възможността за неговото финансиране. категория D. Проектите, причислени към тази категория, могат да представляват проблем от гледна точка на изпълнението. Те не могат да бъдат изпълнени, например, защото по тях вече е посочен конкретен бенефициент. Това е в разрез с финансовия регламент. Може и да не могат да бъдат реализирани, защото надхвърлят компетенциите на Европейския съюз. Например, предлага се по тях разработването на учебни програми. Може също така проектите по тази категория да не са с европейско измерение. Например, по тях да се предлага обмен само на местно равнище. С това ще приключа. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви по общите положения при оценката от страна на комисията. Сега, както вече обяви председателят ви, ще ви представим четири пилотни проекта и подготвителни действия. Ако имате въпроси по някои от пилотните проекти, изпълнявани по настоящем, с удоволствие ще отговорим на тези въпроси по-нататък в двустранен формат. Не можем да ви отговорим сега, тъй като работим по десетки проекти и четиримата колеги няма да могат да отговорят на въпроси, отнасящи се до проекти или действия, различни от тези, които ще ви представим днес. Благодаря, госпожо Риглер. Предлагам първо да изслушаме всички представяния по проектите. След това ще имате време за въпроси. Когато задавате въпрос, моля да уточнявате към кого точно искате да го отправите. Давам думата на господин Цолт Шоколай от отдел Култура в ГД Образование и култура. Той ще ни представи проекта Музиката движи Европа. Благодаря. Добро утро. Накратко ще ви представя едно от подготвителните действия, което първоначално бе прието от парламента през 2018 година. Бюджетът му бе милион и половина евро. По-нататък бе увеличен на 3 евро. Комисията ви предлага проектът да продължи за трета поредна година през 2020 година. Проектът се провежда под надслов Музиката движи Европа, насърчаване на многообразието и талантите в сферата на музиката в Европа. Целта на този проект е да се подберат дейности, които могат да прераснат в бъдеще в пълнокръвна схема за финансиране за музика в рамките на следващото поколение европейски програми. Този проект не се вписва изцяло в рамката на настоящата програма Творческа Европа, тъй като по тази програма не се, правят, не се прави разлика между отделни сектори. С изключение на архитектурата и литературния превод, по тази програма се финансират всички дейности от сферата на културата, с изключение и на музиката. А, Що се отнася до музиката, трябва да се предприемат отделни действия, за да се вземе предвид и цифровизацията от изминалите години. За целта трябва по-добре да се запознаем с пазарните тенденции, както и да създадем механизми за мониторинг в бъдеще. Друга цел на програмата е да се предостави обучение на творците, за да се професионализира в по-голяма степен дейността им и да са по-устойчиви те на пазара. Освен това, по проекта се проучват и различни модели за разпространение на музикално съдържание с цел популяризиране на музиката в Европейския съюз. И на последно място работим и по закрепването на музиката като символ на Европа на международния пазар. Отвоен бе бюджетът на 3 милиона евро. Бяха представени 6 покани за предложения, за представяне на предложения. Един от каналите по програмата е насърчаване на музиката на местно равнище. Освен това, работим и по модели за обучение с цел професионализация. Целта на тази дейност е да се повишат предприемаческите умения на творците – Започнахме тръжна процедура, направихме също така и проучване на тенденциите на пазара. Бе извършен също така и правно-технически анализ. Докъде сме стигнали към момента? Продължава работа по проектите. Очаква се те да приключат през март 2020 година. И отправени са покани за представяне на предложения за дейността за моделите на разпространение. През декември ще се проведе семинар, чиято цел е обмен на информация. А що се отнася до проучванията, очакваме резултатите от тях да излязат към края на тази година ще направим и последваща оценка по тези проучвания. През 2019 година бюджетът ни беше отвоен. Решихме да продължим работа по дейностите от 2018 година, както и да внесем някои нови елементи. Продължихме работа в областта на обучението, тъй като тук имаше особено голяма нужда от действия. Освен това, ще направим и проверка на реализирането на мерките, предложени по стратегията. А що се отнася до разпространението, решихме да се спрем върху някои по-дребни субекти, като например клубовете. Клубовете са от особено голямо значение при навлизането на творците на пазара. Но за жалост в някои държави членки срещат огромни затруднения и са почти пред изчезване. Затова и ще подпомагаме клубовете при справянето с финансови и други предизвикателства. Освен това ще работим и за обединяването на творците, за да могат те заедно да навлизат на пазара и да лансират продуктите си. Освен това, предстои да проведем и проучване за психологическите предизвикателства, пред които се изправят музикантите, породени от спецификата на дейността им. По някои от тези дейности вече са публикувани покани за представяне на предложения, по други ще бъдат публикувани до края на годината. Целта на всички тези подготвителни действия е да се провери доколко могат да сработят новите идеи. Сътрудничим си с работната група в съвета, за да сме наясно с потребностите на сектора. Продължаваме също така и диалога с представители на сектора, за да сверим с тях нашите констатации и да установим дали има нужда от нови идеи. Благодаря, господин Шоголай. Сега Давам думата на госпожа Мариза Фернандес Естебан, заместник ръководител на отдел спорт в ГД Образование и култура. Тя ще ни представи проекта спортът като средство за интегриране и социално приобщаване на беженците. Thank you, Chair. Uh... Благодаря ви, господин председател. Ще ви представя един пилотен проект, а не подготвителна дейност, а именно спортът като инструмент за интеграция и социално приобщаване на бежанците. Социалното приобщаване е сред основните приоритети в областта на спорта. Програмата Еразъм Плюс обхваща и този и другите приоритети в областта на спорта. Спорта има потенциал значително да принесе с интеграцията на, на бежанците в а, Европа. Знаем, че има голям брой проекти, някои са на, на местно равнище, други се организират от а, общинските или регионални власти. Като целта на тези различни инициативи е чрез спорта да се улесни интеграцията на бежанците. И такива проекти има из цяла Европа. При все това, някои от потребностите нямаше как да намерят отговор в рамките на Erasm+. Плюс. А именно, не беше предвидено нищо специфично за интеграцията на бежанците. Няма упоменаване на тази цел в правното основание и за това решихме, че тук има пропуск, който може да бъде запълнен с този пилотен проект под действие. Една от целите на този пилотен проект, който ще се превърне в подготвително действие, е да се подобри обменът на най-добри практики между различните организации, за да могат те по възможно най-добър начин да използват спорта за интеграция на бежанците. До 2000 и 2019 година, извинете, финансирахме 54 проекта с максимален бюджет от 60 000 евро. Основната ни цел са местните спортни организации, спортните клубове и федерации. Както виждате, увеличава се бюджета, увеличава се и броя на организации, които участват. През 2016 година започнахме с 600 000 евро и бяха избрани 11 проекта от 53 кандидатури. През 2017 година бюджетът беше от 1 милиона евро, 111 бяха кандидатурите и 19 проекти бяха избрани. През 2018 година бюджетът беше в размер на 1,4 милиона евро, 96 бяха получените кандидатури, от които избрахме 24 проекта. Тази година бюджетът ни е от 3 милиона и в две части разделихме действията си. Едната е поддържане на вече почните действия и в, в втората част на новите ни проекти решихме да финансираме по-дългосрочни проекти, като някои от а, действията ни са, а, например, обучение на треньори, които да използват спорта за интеграция на беженците и добавихме един нов елемент тази година, а именно разработването на мрежи и разпространението на информация. Целта е да се поддържа връзка между проектите в различните държави. Получихме 17 кандидатури и избрахме от тях 11 проекта. Виждате на екрана пред себе си списъкът на избраните проекти. Наскоро публикувахме резултатите от подборната процедура. Виждате, че има проекти от различни държави членки. И вижте също така кои са избраните кандидати. и голямото разнообразие на тези организации. Първата, например, е Deutsche Olympische Sportbund, германската олимпийска организация от Герм... Има също така и едно НП е от Италия, един клуб по тейквондо от Харватия, друго важно НПО от Унгария, Олталом. Град Мурсия в Испания, Футболната асоциация на Малта, Лигата по лека атлетика на Белгия. както и един малък местен футболен отбор, футболен отбор на Крайнем тук в Брюксел. малката неправителствена организация Play International от Франция и една голяма неправителствена организация от Дания. Както виждате, избраните кандидати са много разнообрази. Това е от мен. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Естебан. Сега давам думата на госпожа Лочия Рекайде, ръководител на отдел медии в ГД Комуникационни мрежи, съдържания и технологии. Тя ще ни представи проекта Субтитриране на европейско телевизионно съдържание с културна насоченост в Европа. Um, thank you very much. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да ви представя този пилотен проект и подвително действие за субтитриране на културно телевизионно съдържание в Европа. Целта на този пилотен проект е профително действие е да се изпробват иновативни стратегии за предоставяне на субтитри за европейско културно съдържание с цел улесняване онлайн разпространението на този вид съдържание. Основният критерий, възоснова на който обявихме процедурата за явяване на интерес беше минимум 300 часа от субтитрирано културно съдържание в повече от една европейска страна, като основните бенефициери на програмата са Arte Europe и Europa Connected by VPRO в рамките на пилотния проект през 2015 година. Всъщност единственият бенефициар беше Арте, тъй като само Арте е, излязоха с а, кандидатура по това време. Получихме две кандидатури през 2016 година от Арте и от VPRO. През 2017 година отново имахме е, тези две кандидатури, през 2018 година само една кандидатура и през 2019 година VPRO е основният бенефициер, тъй като от 2019 година Арте ще получава финансиране в рамките на нова, ново действие за подкрепа за титрите в е, Европа в рамките на програмата Медии. И мисля, че това беше много добро предложение за това как един пилот проект може да се превърне в действие в рамките на съществуваща вече програма. Няколко думи за VPRO. VPRO предоставя субтитри на английски, френски и испански на YouTube канала си, като преди всичко основните зрители са отново в рамките на каналите, които се разпространяват в YouTube. Няколко думи за постигнатото от Арте. Арте надгражда над познанията си и опита си за предоставяне на културно съдържание паралелно на немски и френски язик. И благодарение на Европейския парламент Арте разшири своето предлагане първо с, с, с добавянето на английски и испански, по-късно и а, с добавяне на а, полски и италиански. И по този начин добавената стойност на този пътен проект е безспорна чрез предоставянето на културно съдържание на 6 европейски е, езика. 70% от е, европейските граждани имат е, достъп до висококачествено културно съдържание на родния си език. И това съдържание е достъпно не само в Европа, но е достъпно от целия свят, разбира се, не цялото съдържание, поради въпроси свързани с авторските права. И знаем, например, че от Съединените щати има много голям интерес за съдържанието, което предоставя арте на английски язик. Както вече казах, според нас това беше един много успешен проект и затова решихме, че резултатите трябва да бъдат споделени с цялата общност на аудиовизуалните технологии. Затова решихме да организираме среща на заинтересованите страни с помощта на EBU, който бяха представени на последната среща на върха, заедно с Генерална дирекция комуникации. Също така организирахме и информационен семинар на 31 май с цел да споделим постигнатото и подобряване на достъпа до субтитрирано съдържание. Какви са полките, които може да се извадим от а, това подготвително действие? Има не, много ясни ползи от предоставянето и субсидирането на субтитри. Освен това, моделът, който избрахме, се оказа много ефикасен, тъй като съдържанието се предоставя от основните бенефициери на подготвителната дейност, а европейското финансиране се ограничава до, предоставен, до осъществяването на субтитрирането. Освен това, установихме, че е много важно да, се, да бъде съпътствана това действие с информационна кампания в в региона на езика, който ще бъде представен под формата на субтитри. Така че целта ни е да може информацията, че, че това съдържание е на разположение с субтитри, трябва да може да стигне доколкото може повече хора. И в момента се обсъжда новото действие в рамките на програмата медии от законодателите. Е- Благодаря ви. Следва последното представяне. Давам думата на госпожа Уолтън, която ще ни представи проекта Медийна грамотност за всички. Thank you, Chair. And thank you for, um... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да ви представя подготвително пилотният проект Медийна грамотност за всички. Този пилотен проект започна през 2016 година. Основната му цел беше да се подобри медийната грамотност на гражданите из цяла Европа. Пилотният проект и приготвителното действие медийна грамотност за всички винаги се съсредоточава преди всичко към представителите на миграционните групи, на маргинализираните и изолирани категории на обществото. От самото начало, основната цел на проекта е да се подобрят уменията на гражданите да правят критична оценка на съдържанието, което получават от медиите и инструментът медийна грамотност се оказа наистина много гъвкав. Когато започнах работата си по него, се бяхме съсредоточили изключително и само върху писмената преса, радиото и телевизията, но от 2016 година насам медийна грамотност за всички ни даде възможност да вземем предвид кардиналните промяни в начинът по който гражданите гледат на медиите и в цифровата епоха непрестанното преминаване към все повече потребление на медийно съдържание онлайн. Нашият инструмент успя да се приспособи към а, тази трансформация и ние успяхме по гъвкав начин да се приспособим към тези промяни в медийната среда. Един от основните аспекти беше подобряването на участието на гражданите. Първоначално нашият проект беше преди всичко насочен към образованието и към оценката на съдържанието, но постепенно започнахме да взимаме все повече предвид ролята на гражданите, особено онлайн, как се отнасяме към съдържанието, как го споделяме, как го харесваме, особено по отношение на новините. Можете да кажете, че в някаква известна степен всички сме част от медиите, защото всички споделяме новини и, за съжаление, често споделяме неверни или подвеждащи новини. Друг важен аспект беше Фактът е, че първоначално се бяхме се учили върху проекти насочени към младите хора, но постепенно започнахме да обхващаме се повече и възрастни хора. Оказва се, че младите хора са доста по добре подготвени да се приспособят към цифровата епоха и се оказва, че хората от моето поколения се сблъскват с повече трудности. Трудно им е да осъзнаят какви са последиците собственото им поведение в интернет и им е по-трудно да гарантират, че съдържанието, което получават, е надежно. Започнахме с много скромен бюджет. През първата година финансирахме само два е, проекта и бюджетът ни беше от 250 хиляди евро. Финансирахме два бюджета с по 125 хиляди евро всеки. През втората година получихме 500 хиляди и успяхме да финансираме 4 допълнителни проекта. През третата година положението беше същото. Бюджетът беше от 500 000 евро и финансирахме 4 проекта. Като, вече, както вече казах, проектите засягат, представляват традиционни проекти за обучение за медийна грамотност, но през 2017 година финансирахме и проекти, които засягат медийното съдържание, засягащо жените и в честност здравословно състояние на жените в интернет. Финансирахме също така и един проект, свързан с подобряване на медийната грамотност на студентите по журналистика. И също така финансирахме и проект в подкрепа на независимите интернет сайтове за проверка на фактите. Проектите, които ще финансираме до края на подготвителната дейност, ни предоставят много стабилна основа за по-нататъчната ни работа за насърчаване на медийната грамотност и ще се впишат в програмата Творческа Европа след 2020 година. И накрая бих искала да ви помоля да имате участие в седмицата на медийната грамотност, която ще се проведе през март и април. Ще започна на 30 март тази седмица. И по време на тази седмица ще проведем мероприятие в Загреб и ще представим резултатите посигнати от някои проекти, финансирани от тази програма. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Уолтън. Уважаеми колеги, сега можем да пристъпим към въпросите ви. Имате по минута за въпрос. Моля да отправите въпроса си пряко към онзи, от когото искате да получите отговор. Ще приложим тъй наречената процедура пинг-понг, т.е. въпросите ще бъдат непосредствено следвани и от отговори. Muchas gracias, señor presidente. Yo dirijo mi pregunta a la señora Riegler. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е към госпожа Риглер. Най-напред бих искал да й благодаря за изложението, но трябва да кажа, че нейното е, изложение много ме разочарова. Смятам, че критериите, които прилагате, не са надежни. Очевидно имате предварително определена програма и си избирате пилотни проекти, които да се вписват във вашата програма и това е. И когато искате да отхвърлите кандидатури, които не отговарят на вашата програма, използвате се възможни извинения, като, например, позоваване на погрешен бюджетен ред, например, или в категория Д, например, е поставен на, е, е попадна един а, пилотен а, проект а, за отбелязване на речта на Шуман. Как може да заявите, че подобна, подобен проект не попада в вашите правомощия? Смятам, че понякога и не отхвърляте правомощите си, когато предвиждате програма за образование в областта на европейското гражданство. Вие ли, госпожо Риглер, сте човекът, който може да вземе решение какво ще бъде съдържанието на една програма за, за европейско гражданство? Не смятате ли, че европейските депутати би трябвало да го сторят? Не смятате ли, че тук надхвърляте ясно правомощията си? вие не сте в позицията да ни предлагате подобни проекти и държа да получа разяснение от ваша страна. Yes, thank you for your question. Um, actually, I, I can only... Благодаря ви за въпросите. Мога само да повторя това, което вече казах, а именно не правим оценка на, съдържание, на съдържанието на кандидатурите, а правим оценка на правното основание, както вече казах. Прави се оценка от правна гледна точка дали съответният проект може да бъде финансиран с пилотен проект или вече е финансиран от съществуващ проект или програма. За предложението, което попадат в категория D, вярно е, че ако съгласно становището на правната служба преценим, че даден проект не може да бъде финансиран, трябва да го включим в категория D, защото ще бъде много трудно да одобрим такъв проект и да не сме в позиция да в състояние да го финансираме. Не съм убедена, че разбрах въпроса ви за образователната програма. господин Луис Девеса, не бива да предлагате, май не разбрахте въпроса ви. Има разлика между това да предложите учебна програма и да наложите учебна програма. Има разлика отговор. Да, но е записано, че държавите членки носят отговорност за съдържанието на учебната програма, съгласно договорите и програмата е част от качеството на преподаването. Така че няма как на европейско равнище да се изготви съдържанието на учебната програма и да се каже на държавите членки, че именно тази програма трябва да се преподава в училищата. Sorry, but... Schriftlich Колега, имате възможност да зададете въпроса си в писмена форма, като го развиете по-подробно. Не справедливо спрямо от другите колеги, ако си надсрочвате времето за изказване. Frau Bunting? Бантинг има думата. А, търсих си микрофона. About, uh, not... Ам, също един въпрос за двата предложени проекта. Без да има мнение, е, е, няма какво да го изразяваме тук, дали са приемливи или не. Онова, което ме безпокои обаче е, че и двата проекта са свързани с образованието в областта на, на точните науки. В единия случай за така нареченото продължаващо обучение, в другия случай за момичета специално. А, според мен е, е, точните науки, инженерните науки са част от е, културното наследство на Европа и, и не би трябвало да стават някакви нишови начинания. Но онова, което ме безпокои, че и двата проекта са отхвърлени, защото вече се финансират от други източници. Съответно, изводът е, че, че се твърди едва ли не, че няма никакъв смисъл, който да било тук, да предлага каквото и да било, свързано с е, е, точните науки е, в образователната сфера. А, е, винаги ще ни се казва, опасявам се, че тия проекти се финансират от Еразъм, от Хоризонт 2020. А, не, не смятате ли, че е, ние тук можем да допринесем един, един друг културен ъгъл към тази материя. В сравнение с, например, проектите по Хоризонт 2020 или, или Еразъм с е, особения ъгъл на Еразъм по отношение на образователната сфера. И нали, тук може да се прояви малко е, повече въображение. Дали бихте коментирала в тази връзка? Благодаря. Да, благодаря за въпроса. Аз напълно разбирам отнасям се с разбиране към такива предложения на, на парламента, пилотни проекти, подготвителни действия и прочее, ценни по, по същество проекти, но, но, но комисията няма какво друго да каже при дадените обстоятелства, освен че нали, проектът попада в категория С, т.е. финансиран на други програми. Е, е, това е уредбата, която сме длъжни да спазваме от финансовия регламент. По, по сега действащите правила ние не можем да нарушим е, този регламент. Сега, тези проекти, за които говорите, могат да, да започнат отдолу, под формата на сдружение, на консорциуми, спонсориращи или внасящи проекта, кандидатстващи за финансиране. Това, че ние категоризираме проекта като С, не означава, че той <laughs> няма да види бял свят, защото може да бъде иницииран от низово равнище и да получи финансиране по действащите програми. Значи няма смисъл, ако правилно ви разбирам, който е да било от нас тук, да предлага каквото и да било в областта на е, образованието по точни науки. Е, това е много радикално мнение, е, е радикален извод. Така на краища, нека видим. И всеки конкретен проект е, е различен. Но аз бих ви посъветвала, е, вас и вашите колеги, ако имате идеи за, за е, проекти, е, които евентуално отчасти или изцяло вече се финансират от други източници, би следвало първо да се консултирате с нас, да видим какво може да се направи, дали може някакси да, така да се представят нещата, че проектът поне отчасти да бъде финансиран. Госпожа Шойдрова. Пане колего, я навазвам на све предречники а мусим си, че е скушен. Благодаря, господин председател. Аз изслушах е, внимателно това, което се каза. Е, моят опит е доста положителен в този случай по отношение на пилотните проекти. Аз е, разбирам, че тук колегите се опитват да се ориентират в системата, <laughs> да разберат как подхожда комисията към тези проекти. Е, за тези четири е, проекта, е, които, които разглеждахме, те са, те са допълващи действащите програми, но не могли или не могат да бъдат финансирани по тях. Специално научното образование би могло да бъде допълващо към нещо по еразъм, или по творческа Европа. По-нататък за е, социализацията на бежанците, ако една организация или една местна общност се, се натъква на, на такива проблеми за социалната интеграция, било то на бежанците, било то на е, социални слоеве в неравностойно положение, младежи и така нататък, е, то определено е, трябва, трябва да намери подкрепа. И е толкова по-трудно е, да, да се върви по, по линията на тези проекти, тъй като съответните организации вероятно биха били финансирани от други източници. но, но интересно е все пак да споделите с на вашия опит за това, което сте отхвърли, това, което сте приели. Благодаря ви, госпожа Шойдрова. На госпожа Естебан зададохте въпроса, доколкото разбирам. Да. Yes, uh, thank you. Um, thank you for your question. Да, да, да, благодаря ви за въпроса. Една от целите на Еразъм Плюс, както вече казах, е да финансира проекти е, целящи е, е, социалната интеграция на всякакви групи в неравностойно положение. Е, специфичният случай на бежанците, разбира се, е приоритетен поради възникналата неотложна необходимост тази група лица да, да бъдат приобщени, да бъдат е, интегрирани. Е, спортът е, е интересно, ефикасно средство, понеже знаете прекрачва езиковите граници. Нещо повече, е, в хода на всякакви спортни игри може да се освоява език, е, се освояват социални умения, е, да, да, да се развият, примерно, треньорски способности и така нататък. И в течение на, в течение на времето броят на, на молбите, на, на проектите е, нараства. Схемата се оказа особено популярна. Разбира се, всички е, проекти се оценяват е, по същество, по съдържание, по критериите, които са обявени. Понякога е трудно да оценим, понеже са много наброй високо качествените проекти, а ние можем да финансираме единство в рамките на е, разполагаемия бюджет. Значи имаме и външни оценители, е, но така или иначе трябва да теглим чертата. Финансирали сме доста, бихме искали да финансираме още, но бюджетът не е безкраен. Надявам се. С това отговарям на въпроса ви. Благодаря ви, госпожо Естебан. Госпожа Камер Еверт. Благодаря. Мисля, че представянето на тези четири проекта ясно иллюстрира колко е добре да се изпробват идеи в рамките на пилотни проекти и подготвителни действия, които оттам нататък биха могли да прераснат в обичайни програми и действия. Това е един много добър пример Надявам се, че тези четири пилотни проекти и подготвителни действия могат да прераснат в обичайни такива в бъдеще. Много е важно при оценката на тези проекти и действия да има критерии, но разбирам и колегите, според които някои критерии не са особено добре обосновани трудно се разбира на моменти защо по определени проекти е било отхвърлено заявлението за финансиране. Може би в бъдеще ще трябва по-ясно да разяснявате защо сте причислили даден проект към една от четирите категории. Благодаря ви за предложението още предварително да се свържем с вас и да разработим предложенията си така, че наистина да могат да прераснат в обичайни проекти и действия. Имам въпрос към госпожа Естебан. Говорихте за допълнителните ползи на ниво Европейски съюз. Разбира се, те са от значение. Става дума за проекти, които са много ограничени само на местно или национално равнище. А как може да се гарантират по тях допълнителни ползи? ползи за Европейския съюз. Освен това, много стеснително тълкувате понятието интеграция. Разбира се, то е свързано с мигрантите и бежанците, но спортът може да допринесе и за интегрирането в обществото на прос... негови прослойки, които са в неравностойно положение. Да тълкувате ли в този смисъл по-разширително понятието интеграция по този проект? Ja, äh, danke schön für die Frage. Ähm, ähm äh, Благодаря за въпрос. Е, разбира се, когато оценяваме един пилотен проект, е, следва да проявя последователност, да, да, да, да подхождаме еднообразно към всички кандидатури. И както казах, ние оценяваме по законосъобразност, е, е, с оглед на, на, на действаща уредба, не по същество, е, не по съдържание. И, и вероятно би било добре да разясним малко по-подробно защо дадения пилотен проект попада в една или друга категория. Явно, явно ще трябва да се аргументираме малко, малко по-добре, е, за да проличи последователния подход на, на комисията към всички пилотни проекти и кандидатури. Така че аз вземам, така се каже, на въоръжение, за, за сведение и изпълнение е, вашата препоръка. Благодаря. Е, благодаря ви, госпожо депутат, за въпроса. Как се гарантира така наречената европейска добавена стойност? Ли нали, говорих за изграждането на мрежи, за разпространителската работа. Има стотици проекти навсякъде. В Европа има организации по места, А, и, и, и по-голяма относителна тежест получават онези проекти, които действително изграждат мрежа, които, които създават възможност за разпространение на положителен опит и знания. И с течение на годините ние сме изградили, мога да кажа, една общност а, а, и, и, и можем да говорим за, за е, такава една мрежа, една общност за а, е, интеграция чрез спорта и в частност. А, е, на, на бежанците. Разбира се, е е, е, е, една спортна игра е едно нещо, е, е, пълната социална интеграция е, е нещо друго, но а, за първо дошлите е, ние можахме да, да организираме и, и езиково обучение, примерно. Тази година имахме в Брюксел в крайнем проект за непредружавани малолетни е, имаше футбол, но след това имаше и занималния. Е, е, с, помагахме им да, да, да си напишат домашните на, на, на френски, на, на холандски. А, също така открихме, разкрихме възможност за а, треньорско обучение. А, и, и и тая дългосрочна перспектива е нещо, което ние ценим в една проектна кандидатура. Следващия въпрос. Благодаря, господин председател. Един въпрос на вниманието на госпожа Естебан съзвучие с предходния въпрос. Спорта наистина е едно добро средство за социална интеграция тъй като той съдържа ценности от европейски характер и прочее. Бихте ли ни казали каква роля играят във всички тези проекти местните граждани по отношение на бежанците за, за осигуряване на тая социална интеграция, за, за е, е обогатяване на, на обществото? Впрочем, във връзка и с е, голямото предизвикателство за е, равенството на половете, примерно ако вземем футбола, къде са, къде са жените в подобни проекти, какво се прави за тях? Благодаря. Euh, Благодаря ви. Ако правилно разбирам, вие питате първо за относителния дял на небежанците, които участват в такива проекти за бежанци. значи, насочеността бе специфично насочена към бежанците. Що се отнася до следващия цикъл на Еразъм Плюс, там обхватът ще бъде социално по-широк, е, в това число е, социално слаби и иммигранти и всякакви други общности в неравностойно положение, но, но насочеността е главно към бежанците. Е, в отговор на първия ви въпрос, ние, ние конкретно се насочихме с финансовите си усилия на там, но то, то, това бе и е, искането на парламент. Втори въпрос за социалната, социалния състав. А, не съм сигурна, че особено добре разбирам вашия въпрос, тъй като отново става въпрос за целевата група беженци. Става въпрос за отношения с местната общност в квартала и така нататък. Естествено, един футболен отбор определено не се състои единствено от бежанци. Рима, нали, включат се и местни, местни хора. Нали, има де, и деца от квартала, които спортуват заедно с новопристигналите без придружител малолетни. И вече за половото равенство Имаме в крайнем, нали, с проекта, който споменах е, е за футбол, но имаме е, женски отбор. О, но има и други е, проекти, които не са свързани с футбола. Имаме лека атлетика, например. Е, и, и поначало ние е, в подхода си към всяка една проектна кандидатура разглеждаме въпроса за равенството. Благодаря. Благодаря, госпожо Естебан. Аз също искам последен да задам въпрос. Съгласен съм с това, което каза госпожа Камереверт. Имаме опит с подаването на заявления по пилотни проекти. Впечатлението ни е, че комуникацията с евродепутатите по време на процеса на оценка на проектите трябва да бъде задълбочена. Защо? Защото понякога онези, които извършват оценката, не са запознати с актуалното състояние на нещата. Нямат достатъчно познание, за да могат да направят адекватна оценка на проекта. И това е нормално. Никой не е идеален. Според вас в бъдеще по време на извършване на оценката, възможно ли ще бъде да се задълбочи взаимодействието, да се активизира комуникацията с заявителите? Според мен така ще може да се предотвратят много недоразумения, да се решат много проблеми. Един-два разговора още на този етап, на етап оценка, могат да са от много голямо значение. И парламентът, и комисията при един такъв обмен могат много да научат един от друг. За депутатите това е важно, тъй като те трябва да обосновават проектите и спрямо избирателите си. Затова смятам, че в бъдеще, когато се извършва оценката на проектите, ще трябва да общуваме помежду си. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Äh, diesbezüglich... Ähm, Благодаря ви за въпроса. Мога само да повторя онова, което вече казах на госпожа Камер Еверт, а именно, че комисията няма нищо против още преди крайния срок за подаване на заявлението да се свърже с евродепутатите и техните сътрудници, за да установим дали това предложение вече попада в обхвата на действащ правен акт или пък в категория А или Б. Може предварително да уточним кои проекти в коя категория биха могли да попаднат. Допреди две години комисията провеждаше семинари за асистенти, за служители в парламента, за да можем да им разясним още преди подаването на заявлението какви критерии за оценка прилагаме, какви категории се използват и съответно на какво трябва да обърнат внимание, ако искат заявлението им да се увенчае с успех. Ако проявявате интерес, към съживяването на тази традиция от миналото. Можем да я подновим, можем да провеждаме такива семинари още преди изтичането на крайния срок за подаване на заявлението, за да сте наясно как извършва комисията оценката, какви са критериите ни. Казахте, че някои колеги в комисията вероятно не разполагат с необходимите експертни познания по даден проект, във връзка с това, нека ви обърна внимание, че не правим оценка на проекта по съдържание. Не правим оценка на качеството им. Прилагаме критерии на базата на нормативната уредба, т.е. установяваме дали този проект попада в обхвата на даден законодателен акт или в обхвата на действаща вече програма, както и дали отговаря на изискванията и критериите по финансовия регламент. Благодаря ви. Мислех, че съм последният в списъка на изказващите се, но Уви, още двама колеги са се записали. Госпожа Мелбарде. Really uh, Благодаря, е, господин председател. Аз бях поискала думата, но секретарят е, е, не е отбелязал. Да, първо, благодаря за това, че ни запознахте с, с механизмите на пилотните проекти. Аз съм новоизбран член на, на парламента и а, наистина а, държа да, да бъда му ориентирана. И въпросът ми е доста технически. Всъщност, а, предлагате ли някакви въвеждащи инструктажи за за новите членове на парламента и какъв е крайния срок за следващия е, програмен период за внасене на нови проектни предложения. И след това, още един въпрос. Е, е, за два пилотни проекта. Първият е за, за музик, музикална Европа, един много важен проект, според мен, е с голям принос към европейската музикална екосистема. Вие в експозето си засегнахте е, е, образователните въпроси и се питам дали предвиждате някакво място. Има някакво място за музикалните школи в подобни пилотни проекти. И вторият ми въпрос е във връзка с инициативата Медийна грамотност за всички какви резултати сте постигнали е, специално по отношение на възрастните е, участници? Е, това е голямо предизвикателство нали, за обхващането на хора, които са вече извън формалната образователна система. Um, and then, um... Danke, Frau um, Wir würden jetzt die Fragen weitergeben das Госпожо Мелбарде, нека сега дам на гостите ни възможност да отговорят. Моля да отговаряте по-синтезирано, тъй като времето ни притиска. Да, по, по отношение на въвеждащата информация за новоизбраните депутати и, и, зависи от решението на парламента. Ако се появи възможност, ние с удоволствие ще участваме графикът съответства на бюджетната процедура. И мисля, че през май е крайния срок за внасене на кандидатурите. През месец юни комисията провежда оценката. Но мисля, парламентът, службите на парламента могат да ви осведомят за всичко това. Е, що се отнася до медийна грамотност за всички, е, благодаря ви за проявения интерес е, и за привличането на завършилите вече училище. Моят личен опит е, че много важен елемент е общуването с съществуващи, да кажем в една община, в един град, организации. Например, един много интересен аспект за мен е взаимодействието между организациите за медийна грамотност от една страна и библиотеките от друга. Като библиотеките могат да, да се включат с свои преподаватели, с специалисти, които да, да обучават по-възрастните по отношение на социалните мрежи, опасностите, е, свързани с е, общуването в интернет и така нататък. Така че, отново, аз така смятам, разчитането на, на местните е, организации е нещо много важно. После, едно от предимствата на този проект е, че ние черпим идеи и опит по места от, от всякъде. Благодаря ви за зададения въпрос за музикална Европа. Съвсем накратко да ви отговоря. Курсовете са на разположение на всички сдружения за формално и неформално, нали, за да се включат в тях, формално и неформално обучение, които имат някакъв опит, разбира се. Благодаря. Сега ще се изкаже последният колега, след което продължаваме нататък. Е, Благодаря ви. Ще се опитам да съм кратък. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте. Имам въпрос по проекта за субтитрирането на програми, излъчвани по Арте. Идната година предстои да приключи този проект, но той се овенча с огромен успех. Възнамерявате ли да го подновите в рамките на програмата Творческа Европа? Ако възнамерявате да го направите, как ще бъде интегриран проектът в новото поколение действия по програмата? You Indeed, think... Благодаря. Ние споделяме вашата оценка за успеха на проекта и знаете, когато един кон е победител в надбягванията, някакси не е уместно да бъде заменян. И има възможност да, да, да се увеличат положителните ефекти от този проект. Ние възнамеряваме да го запазим и да привлечем допълнително е, финансиране. Е, и наистина ще можем да достигнем следващо по-високо ниво. Но, но по същество промени не се предвиждат. Значи приемственост е, и надграждане на постигнатото ще има. Благодаря ви. Нека приключим разискванията по тази точка от дневния ред. Много благодаря на нашите гости. Виждате, че темата наистина е много важна за нас, че ни занимава. Надявам се, че след важните дебати, които проведохме днес тук, в бъдеще ще общуваме по-активно помежду си. Мисля, че това е и желанието на мнозина от присъстващите тук колеги. Благодаря ви за участието ви днес. Надявам се скоро отново да се видим. Уважаеми колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред – дискусия с Европейския младежки форум. Поне поведнъж годишно Комисията по култура провежда дискусия с млади европейски граждани. Целта на дискусията е да се запознаем с техните виждания, идеи и страхове, но и да получим от тях конкретни предложения за усъвършенстване на процеса на взимане на политически решения тук, за да достигнем до хората и да ги вземаме и в по-голяма степен предвид в областта на европейската политика. Един от Основните ни партньори в тази област, в областта на младежката политика, е Европейският младежки форум. Днес той е представляван от Андрея Казаменти и Юдит Антай. Добре дошли и на двете. Днешните дискусии са своевременни, тъй като в момента се провеждат тристранни разговори с съвета и комисията за следващите програми по многогодишната финансова рамка. Както знаете, Европейският корпус за солидарност и Еразъм Плюс поставят силен акцент върху младеща. Ще говорим по този въпрос и с новите членове на комисията ни. Мисля, че ще имаме достатъчно теми за обсъждане. Надявам се, че представителите на Европейския младежки форум сега ще ни представят своята гледна точка във, връзките, във връзка с програмите, финансирани от Европейския бюджет в областта на културата. Надявам се, че ще ни запознаят и с онова, което трябва да залегне сред политическите ни приоритети в областта на младежката политика през този мандат. Имате по 15 10 минути за изложенията си. След това ще проведем дискусия с въпроси и отговори. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, колеги и приятели, първо, благодаря ви за това, че инициирахте този разговор с нас и, и че, че поставяте в център на вниманието си на днешното заседание младежите. Сътрудничеството между вашата комисия и Европейския младежки форум е дългогодишно аз много се радвам, че и вашата комисия възнамерява и за напред да е, развива е, това сътрудничество. Позволете да се представя. Прочем, аз съм Андрея, съм член на управителния съвет на Европейския младежки форум, е, един от младите 11 доброволци, водещи нашата организация. Лива Вигман тук е, е, тук с мен от нашия форум, координатор за европейските институции, Алфонсо и Юдит Отдясно са колеги от секретарията ни. Е, ще можем, надявам се, да отговорим на всички ваши въпроси. За нас е чест, за нас е удоволствие е, да, да бъдем тук сред вас. Благодаря ви още веднъж за възможността. А преди да пообменим мисли, вероятно трябва да, да се представим като организация накратко с какво се занимаваме, пред какви предизвикателства са изправени днес младежите и, и какво бихме могли да направим заедно пред лицето на тези предизвикателства. А, Европейския младежки форум е една независима, демократична, водена от младежи европейска платформа. Така се каже, на кормилото на организацията са младежи, нашата генерална асамблея се състои от младежи, от членуващите във форума организации. Те са всъщност националните младежки съвети. Е, и от вашата страна, ако помислите, е, националните е, младежки съвети членуват, наред с тях имаме и международни младежки организации. Целта ни е да овластим, да дадем възможност на младежите да се включат активно в обществения живот, за да подобрят собственото си битие че ние утвърждаваме правата и интересите на младежите и на представляващите ги организации. Кои са членуващите във форум организации? Е, те самите се състоят от младежки организации на местно и национално равнище. Достигаме чрез нашата мрежа до милиони е, младежи. Нашите членове представят най-различни младежки слоеве, е, ЛГБТКИ+, е, е, селската младеж, национални малцинства, младежи с увреждания, верски младежки организации, мисулмански, ромски. И направления, в които са активни нашите членски организации, също са най- най-различни. Е, неформално образование, е, е, гражданско съзнание, социално приобщаване, заетост, изменение на климата, устойчиво развитие и прочее и прочее. Европейският, Европейският младежки форум се разраства още повече защото е, младежкият сектор в Европа расте, младежите проявяват все по-оживен интерес към организационния живот. Е, и тук имаме един пример по данни на Евробарометър от март тази година, март-април. Е, дан по данни на Евробарометър, 75% от отговорилите е, заявяват, че се занимават с някакви действия, организирани движения в интерес на младите поколения. А, съответно, това означава, че се нуждаем от е, по-широка подкрепа, в това число финансова, за е, социалната дейност, социалната активност на младежите, за тяхто по-активно включване в вземането на решения. Все повече младежи в Европа проявяват избирателна активност. Е, един красноречив пример за това са произведените по-рано тази година европейски парламентарни избори статистиката е категорична. В възрастовата група 18-24 се отбелязва най-голям ръст на избирателната активност в сравнение с другите е, възрастови групи от 28% през 2014 година до 42% е, на последните е, европейски парламентарни избори тази година. Така че основателно можем да кажем, че, че младежите имат съществена роля за, за избирателния процес и въпреки това те все още са недостатъчно представени в различните решаващи структури и, и нашата работа, например, е, е да, да пропагандираме, да утвърждаваме, да търсим възможности младежите да се включват в процеса на вземането на решения. Порасналата избирателна активност на последните европейски избори се дължи и на това, че младежките организации е, на шир е, е, в континента се, се включиха активно. Европейски младежки форум проведе своя кампания, вероятно някои от вас са запознати с нея под наслова Промяната иде а, а, с, с един автобус се движихме из Европа, спирахме а, в десетки а, градове по места и разговаряхме с младежите. И, и имахме и други, и други инициативи а, по време на предизборната кампания, но, и, но и след това. А, след това, например, а, а, много новоизбраните евродепутати проявяват жив интерес към въпросите за младеща и ние е, пристъпихме към създаването на интергрупа е, в Европейския парламент. And are there in all the committees in the European Parliament? Е, интергрупа за младежите в Европейския парламент. А сега няколко думи за предизвикателствата, пред които са изправени младежите в Европа днес. Ние, имайки предвид широката си членска база, сме осведомени <coughs> по този въпрос. И ето виждате някои, някои от проблемите, някои от областите, в които решаващите органи следва да са по-активни нека имаме устойчивост и, и климатична криза, което значи, че младежите настояват решаващите органи да признаят, че живеем в условията на криза и че следва да бъдат предприяти дългосрочно устойчиви действия и на национално и на общоевропейско равнище, така че следващите поколения да имат бъдеще е, е, в условията на едно е, процъфтяващо общество. Виждате също така, че що се отнася до правата на човека, те, не, не, не се разглеждат вече като ненарушими, т.е. процесът не се разглежда като необратим. Младежите твърдят, че са възпрепятствани в някои случаи да упражняват правата си пълноценно. Но се започва от гражданските и политическите права, през социалните и економическите права и така нататък. Свиващото се гражданско пространство. Increase in engagement of young people. Значи, да, младежца са по-активни социално в различните организации, но пък младежките организации а, е, са в доста затруднено положение поради липса на финансиране, на национално, твърде рестриктивното законодателство, е, възпрепятстващо определени дейности, например по отношение на альтернативната сексуална ориентация е, или правата на човека, демографски предизвикателства, разбира се, застаряващо население и е, и както казах, младежите са възпрепятствани в значителна степен да упражняват правата си, но и в областта на социалната интеграция и заетостта. Знаем, че мнозина младежи е, са под заплаха от отпадане от, от, от социалните структури, така наречената маргинализация или социално изключване. И разбира се, не можем да не споменем цифровизацията, социалните мрежи а, е, с, и свързаните с тях проблеми. Как подхожда към тези предизвикателства Европейския младежки форум? По най-различни начини. Тук а, е, няколко примера Йофест е двугодишна проява в Страсбург, съвместно организиран с Европейския парламент. Това е най-големия в Европа младежки политически фестивал, на който се събират политиците от европейските институции, официалните представители и младежи. Миналия път в Страсбург се стекоха повече от 10 000 младежи и се водят дискусии е, по е, е, интересуващи младежите днес въпроси. Следващото издание на фестивала ще се проведе на 29-30 май до година. Европейска младежка столица. Ние удостояваме с тази титла европейски градове, които са особено активни в общинската политика за младеща е, кандидатства се. Нови Сад в Сърбия е, получи титлата тази година. Амиен в Франция е догодишната европейска младежка столица. И наскоро разработихме индекса на младежкия прогрес. Е, статистическа информация, възоснова на която може да се направлява политиката за младите поколения в Европа. Първи по рода си статистически анализ, който надхвърля чисто економическите параметри. Е, Впоследствие бих могъл да навляза в подробности. Е, е, какво, какво още имаме по-настоящем? Впрочем, взаимодействие с културната комисия на парламента, което ми дава възможност да ви благодаря за отличните отношения помежду ни. Виждате Еразъм Плюс, Европейския корпус за солидарност. Е, е, работихме много успешно с е, вашите докладчици по тези въпроси, докладчици в сянка, по младежкия фест, по индекса младежкия. Ние е, с е, голяма готовност ще работим заедно с вас е, и бихме ви били в помощ. Тези програми тук са от фундаментално значение за живота на, на младите поколения. Очевидно е, че това са най-добре функциониращите младежки програми в Европейския съюз и ние определено им обръщаме внимание. Не веднъж вече сме говорили за Еразъм Плюс и Европейския корпус. Нека да ги повторя нещата накратко по корпуса. Вероятно помните, че ние настояхме за десеткратно по-голям бюджет. Много сме удовлетворени от това, че Европейският парламент все пак трикратно, но категорично настоява за трикратното е, е, нарастване на, на бюджета. Е, стремим се към една действително отворена за всички програма. Значи подкрепяме идеите на Европейския парламент за, за разширяването на обхвата и, и за подкрепа на младежкото гражданско общество. Откри Европа е също много важен елемент. Е, е, трябва да има младежко измерение там, тъй като става въпрос за образователни начинания. Но пък бюджетното обезпечаване на Откри Европа не би следвало да става за сметка на други програми. Е, отново, що се отнася до Европейския корпус за солидарност, и той трябва да бъде достъпен, отношението трябва да е приобщаващо, разширително и разбира се, насочеността трябва да бъде към нестопанските организации. И не на последно място, приятата преди година Европейска стратегия за младеща, която общо насочва финансирането към приоритетите. А, мисля, това стига като встъпление от наша страна. Сега с удоволствие ще а, е, поразговаряме възоснова на вашите въпроси. Благодаря ви. Докато ви слушах, за пореден път си дадох сметка за това колко е важно европейските младежи да бъдат чути, да имат възможност да участват особено на фона на преустановените преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония. Това бе изключително разочароващо за младежите в тези две страни. Преди време участвах в мисия за наблюдение на изборите в Косово. Там разговарях с младежи, които наистина са проевропейски настроени, наистина разчитат на Европа мисля, че и Европейският парламент, и комисията трябва отново да си дадат сметка за това колко са важни европейските младежи. Те са нашето бъдеще. За това се и радвам, че днес сте сред нас. Сега давам думата на господин Звер. Хвала за беседа, спочтовани господ predsedujoči. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за дискусията, която предстои да проведем с Европейския младежки форум. Младежите имат немалко приятели в Комисията по култура. Заставаме на такава позиция и по време на тристранните разговори. Аз ръководя преговарящия екип на парламента в рамките на тези разговори. Поехме вече ангажимент за по-ефикасно сътрудничество с Европейския младежки форум. Поехме също така ангажименти за добавяне на нови теми към обсъжданията, които водим. Настояваме също така и за увеличаване на финансирането за младежките организации. Европейският парламент ви подкрепя в амбициозните цели, които сте си поставили. Първоначално настоявахме за отрояване на финансирането за Еразъм Плюс. Според някои това бе прекомерно, но ние ще продължим да настояваме. По-високото финансиране е равносилно и на повече шансове. Нека кажа още само няколко думи не настояваме за подемането на нови инициативи. Искаме да се постави акцента върху традиционните дейности на европейските младежки организации. Ще се занимаем също така и с общоевропейските младежки организации. По време на последните европейски избори младежите проявиха избирателна активност, което доведе до добри резултати в Словения и в целия Европейски съюз. Благодаря, че ми дадохте малко повече време за изказване. Още двама колеги ще имат възможност да се изкажат. Петра. Благодаря. Скъпи Андрея, скъпи представители на Европейския младежки форум, радвам се, че днес сте сред нас. Нека и аз от своя страна най-сърдечно ви благодаря за множеството дейности, които извършвахте през изминалите години и ще продължавате да извършвате и в бъдеще. Благодаря ви най-вече за доброто взаимодействие между вашия форум и Комисията по култура. Надявам се, че то ще продължи и в бъдеще. Засегнахте някои много важни теми. Една от тях е особено важна за мен. Става дума за Еразъм Плюс. Изискахме отрояване на финансирането по програмата. В момента се водят преговори за финансирането. Цифрите, които в момента се цитират по коридорите в съвета, не вещаят нищо добро. Твърди се, че съветът няма да допусне дори отвояване на финансирането. Мисля, че всички заинтересовани страни, включително Европейският младежки форум, трябва силно да надигнат глас в държавите членки, да ни подкрепят в битката ни за отрояване на финансирането. Това ще е едно изключително важно послание ще подсили позицията ни, подкрепата от страна на Европейския младежки форум. Моля ясно да заявите спрямо държавите членки, че инвестициите в младеща са инвестиции в бъдещето и че програмата Еразъм Плюс се нуждае от повече финансиране. Много е важно да ни подкрепите в това наше начинание. Има и още един важен въпрос, който трябва да обмислим. Въвели сте тъй наречената Европейска младежка столица, но тя като че ли остава в сянка в сравнение с Европейската столица на културата. Жалко е това според мен, тъй като дейностите по тази инициатива са изключително важни. Трябва да помислим за това как тази отскоро подета инициатива може да бъде популяризирана. Важно е това според мен, тъй като става дума за една чудесна инициатива. Благодаря Петра, госпожа Шойдрова. Благодаря. Благодаря ви за представянето. Благодаря ви също така за вашата инициативност, както и за взаимодействието ви с нашата комисия. Милан и Петра повдигнаха въпроса за бюджета. Би било много полезно, ако вие се обърнете към националните си партньори, към националните организации с призив да лобират на ниво Министерства на финансите и Министерства на образованието. Тези министерства трябва да застанат зад подкрепя, зад увеличаването на бюджета по Еразъм. по въпроса за бюджета трябва много тясно да си сътрудничим. Освен това се нуждаем и от обратна връзка от ваша страна. И това ме отвежда до въпроса за Европейския корпус за солидарност. В момента се водят тристранните разговори по корпуса и по програмата Еразъм Плюс. В рамките на тези разговори стана ясно, че и се разминават вижданията на комисията и на парламента по отношение на управлението на децентрализираното безвъзмезно финансиране. Парламентът настоява за това вашият форум пряко да може да кандидатства за безвъзмезно финансиране пред комисията, т.е. да не встъпвате в съревнование с национални и местни младежки организации, например тук в Белгия. Комисията е против това наше предложение. Не желая да го включи в законодателния текст. Доколко е важно за вас това предложение на Европейския парламент? Бихте ли могли да отговорите на въпроса ми, както и да ни разясните какви са потребностите ви? Благодаря ви. Имате думата, за да отговорите на въпросите. Благодаря ви за въпросите. Благодаря ви и за проявената благодарност. И ние също така с огромно удоволствие си сътрудничим с вашата комисия. Както изтъкнаха и някои от вас до момента сме си сътрудничили много добре. Да се надяваме, че това ще продължи и по време на настоящия мандат. По въпросите, които зададохте, много теми засегнахте, но нека започна с Еразъм Плюс. Да, отрояването на финансирането е от основно значение за Европейския парламент и за Европейския младежки форум. Затова и Наскоро се обърнахме с писма към всички министерства в държавите членки под тези писма се подписаха представители на националните младежки съвети на Европейския младежки форум. Може би няма да получим подкрепа от всички, но добре бе, че се обърнахме към всички ресорни министерства. През идните дни ще сме много активни и по социалните медии. Ще се опитаме да привлечем вниманието към въпроса за отрояването на финансирането и за това колко е важно Настоявахме за удесеторяване на бюджета по Ераза, но това не бе просто шега. Наистина искахме тогава всички млади хора да могат да участват в тази програма. За да могат да участват всички, бюджетът и наистина трябва да се удесетори не е малко и отрояване на бюджета. За това и ще се борим за такова отрояване. Ще сме много активни по отношение на правителствата. Европейският парламент винаги е бил нашият най-важен и най-надежден съюзник в тази битка за отрояване на финансирането, за което ви благодарим. По въпроса за Европейската младежка столица. Да, съгласен съм с вас. Тази титла бе учредена преди 10 години. През тези 10 години настъпиха големи промени. Разрасна се обхватът на тази титла. Все повече градове кандидатстват за нея. Дори след края на съответната година, в която е била присъдена, установяваме, че се увеличава финансирането за младежките организации, че могат да участват все повече млади хора. Така че не се ограничаваме само с присъждането на титлата. Има и последващи ползи за градовете. Освен това, по линия на тази титла се установява и сътрудничество между отделните градове. Те получават повече информация за младежката политика на Европейския съюз и за европейските програми. Наистина с задоволство отбелязваме, че проявявате интерес към тази наша инициатива. Това може да даде начало и на пилотен проект в бъдеще. Наистина се гордеем с тази титла. А що се отнася до Европейския корпус за солидарност или програмата Discover EU, откри Европейския съюз, мисля, че ще е много добре младежите, които пътуват по тези програми, да могат да посетят и европейски градове, на които е била присъдена тази титла и да участват в дейности там. Не знам още колко време ми остава. Благодаря на Лива. Нещо много важно за Еразъм Плюс и за Европейския корпус за солидарност, а именно децентрализиране на финансирането. Благодаря за този въпрос. Това е един от въпросите, които будят най-голяма загриженост у нас в Европейския младежки форум. Наистина в момента говоря от името на членовете ни. Толкова много европейски младежки мрежи и младежки организации работят по тези програми, осъществяват чудесни проекти, по които се установява контакт между младежите в Европа. Но тези организации нямат достъп до финансиране, защото са със седалища в Белгия и на ниво национални агенции встъпват в конкуренция с други организации. Затова е много важно тези агенции да могат да кандидатстват на централно ниво. Така за Европейския корпус за солидарност и други такива организации ще е по-лесен процесът на кандидатстване. Госпожа Андерсон има думата за въпрос. Добро утро! Благодаря, че откликнахте на поканата ни. Благодаря ви за изложението. Има няколко, имам няколко принципни въпроса, за да си създам и по-добра представа за дейността ви. Какви конкретни доказателства според вас има за това, че младежите не се ползват с равни права, че на тях не се гледа като на равнопоставени граждани? Още нещо. Когато се говори за гражданство, то с това се определя правното положение на даден индивид, на отделно лице спрямо определена държава гражданството е свързано с определени задължения. Като се има предвид това, какво следва да разбираме под едно глобално гражданство, какви са разликите между глобалното гражданство и националното гражданство, в какво се състоят предимствата на глобалното гражданство, какви ползи според вас може да извлече отделният индивид от глобалното гражданство и спрямо кого следва този индивид, ползващ се с такъв статут, да претендира за правата си. Госпожа Мелбарде, Радвам се, че сред нашите гости е млада жена от Латвия, за това ще се изкажа на латвийски. Докато се подготвях за днешната дискусия, си зададох въпроса за това, какво може да предприеме Европейският парламент на национално равнище. А вие по-скоро попитахте какво можем да предприемем заедно с вас – за нас е важно да работим не само за младежите, но и с младежите, както на национално, така и на европейско равнище. От това проистича голяма отговорност. Това е една много значима задача, пред която сме изправени всички ние. Трябва по-често да се срещаме с младежите по места и да дискутираме с тях за Европейския съюз. Аз лично вече съм запланувала да посетя редица училища в Латвия. Много е важна също така и компетентността по отношение на медиите. Това е много важно в Латвия, например. Компетентността в тази област повишава мотивираността на младежите, дава им по-големи възможности да участват в европейски проекти. Какво очаквате вие от Европейския парламент? Какво бихме могли ние да направим на национално равнище? Госпожа Бенджамия. Благодаря, господин председател. Добре дошли в Комисията по култура. Благодаря ви за представянето. Няколко кратки въпроса. Първо, как се финансира вашата организация? Какъв е годишният размер на финансирането ви? Второ, говорихте за предизвикателствата, пред които са изправени младежите в Европа. Аз мога да ви представя гледната точка на Испания. Не говорихте за заетостта, за достъпа до работни места и трудностите, на които се натъкват младежите в това отношение. Не говорихте също така и за жилищното настаняване. Тук също има проблеми. Младежите се натъкват на пречки и когато искат да започнат предприемаческа дейност. Как работите с млади предприемачи? Всичко това са приоритети за Испания. Говорихте също така за увеличаване на финансирането за отделни инициативи. Каква роля можете да изиграете вие според вас при довършването на процеса на европейска интеграция? Как можете да допринесете, например, за повече работни места? Ще ви дам думата, за да отговорите на трите въпроса. Yes, thank you very much once again um, for, uh, for all these questions. Благодаря ви за въпросите. Сега като че излизам от зоната си на комфорт. Надявам се, че ще мога да ви дам удовлетворяващи отговори. Какво могат да направят евродепутатите на национално равнище? При всички положения бих ви насърчил да се обърнете към националните младежки съвети, в случая към Латвийския младежки съвет – разговаряйте с младите хора, вслушвайте се в тяхното мнение, използвайте възможностите за контакти на национално равнище, включително и с централната изпълнителна власт. Възползвайте се от цялата получена по този начин информация за работата си тук в парламента. При всички положения бих ви окоръжил да подходите по този начин. По въпроса за това, че не гледаме на младите хора като на равнопоставени. Правата на човека са универсални. Онова, за което се застъпваме, ние за което пледираме и което наистина е важно за младите хора, е всеки един младеж да може да упражни човешките си права. Упоменахме вече някои от тях, като например достъпа до висококачествени работни места или до жилища. Мога да изброя още не малко такива права, но не това е въпросът. Мисля, че трябва да се гарантира пълен достъп до такива права за младежите. Те трябва да могат да упражнят основните и човешките си права. Когато става дума за пречки при упражняването на правата, то става дума понякога за дискриминация на базата на възрастта няма също така равен достъп до социалните системи или до политиките в социалната сфера. Младите хора нямат възможност да се възползват от определени програми за подпомагане поради възрастта си. А що се отнася до глобалното гражданство, то мисля, че тук нещата се свеждат до универсалния характер на правата на човека – Става дума за правата на човека като цяло при това понятие. Мисля, че ще трябва да побързам. Що се отнася до заетостта, това също е много важна тема. В моята родна страна, в Италия, това също е проблем, подобно на Испания – Проблемът се наблюдава и в редица други европейски държави. Съвсем накратко се спрях върху него, но той наистина е от приоритетно значение работим по този проблем в Европейския младежки форум. Така, например, работим заедно с Европейския парламент по младежката гаранция. Работим заедно също така и с смесената група по въпросите на младежта, по въпроса на за забраната на неплатените стажове. Преди време пък внесохме колективен иск срещу Белгия. Настояваме за това да се забранят в цяла Европа неплатените стажове. Много активно работим по тази тема включително и по линия на Европейския социален фонд. В работата си се опитваме да обхванем много различни теми. По въпроса за финансирането на Европейския младежки форум, трябва да си призная, че не разполагам с конкретни цифри. Ето Лива току-що ми ги даде. Благодаря. Финансирането ни е с основен източник Европейската комисия, т.е. бюджета на Европейския съюз. Бюджетът ни е около 3 милиона евро годишно. Получаваме също така финансиране и от съвета на Европа. Финансираме се и от членски вноски. Получаваме и безвъзмезно финансиране от Европейския парламент. Тези средства са заделени за организирането на Европейския младежки фестивал. Основната Основният ни източник на финансиране е Европейският съюз. Ние сме до голяма степен независима организация – Работим за това да сме и все по-устойчиви в бъдеще. Никлас, Никлас, имаш думата. Че. Благодаря, господин председател. Благодаря, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря ви също така за това, че популяризирахте и смесената група по въпросите на младежта. Мога само да призова всички членове на Комисията по култура да участват в работата. Имам въпрос за индекса за напредък на младеща. Какви показатели се използват по този индекс? ако искате Европейската младежка столица да излезе от сянката на Европейската столица на културата, то може би ще трябва да подходим по същия начин, както подхождаме и към европейските столици на културата и по-точно редовно да посещаваме градовете, на които е присъдена тази титла. Последният ми въпрос. Не са достатъчно добре представени младежите в Европейския парламент и в европейската политика. Европейският младежки парламент, според мен, по-скоро е шоу, а не полезен орган. Може ли да се установи институционализирано сътрудничество между Европейския парламент и някои младежки организации подобни на Европейския младежки парламент? Възможно ли е тези организации да се включат в процеса и реално да вършат работа? Господин Девеса, спазвайте си, моля, времето за изказване. Yes. Uh, <clears throat> very to the point. Uh, thank you very much, uh, Mr. Casamenti, for your presentation. Благодаря на господин Казаменти. Дадохте ни много важна информация. Казахте, че се е увеличила избирателната активност на младежите с 14% пункта от 28 на 42%. Този ръст в избирателната активност се наблюдава по-скоро спрямо европейските партии ли? по въпроса за Европейския корпус за солидарност. Какво смятате вие? Знаете, че в момента се водят преговори с съвета по това досие. От наше име преговарят за Еразъм Плюс колегите Шойдрова и колегата Камеревер. Но сега конкретно по корпуса за солидарност. Трябва ли да се увеличи финансирането за него и ако отговорът е да, то какви са аргументите за? Госпожа Янбу. Мерси, месье президент, и мерси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Европейския младежки форум за присъда сред нас. Благодаря ви за действията, които осъществявате. Безспорно, знаете, че в момента преговаряме новата програма Еразъм Плюс и Европейският корпус за солидарност. Тези програми трябва да отразят фактът, че доброческата е, дейност е, и е, организация участието в различни образователни програми може да играят много важна роля чрез усилията на младежите облезни за приобщаване на най-уязвимите. Би следвало това да е целевата група на младежките организации. Можете ли да ни кажете няколко думи с какви трудности се сблъсквате като организация при усилията си за приобщаване и как вашите програми могат да допринесат за приобщаване на най-унебъртаните? Благодаря ви. Nun als letztes Frau Sie haben das Wort. Merci beaucoup pour votre présentation et pour votre travail. Госпожа Фарон, благодаря ви за работата, която вършите. Някога човек, колкото повече остарява, толкова по-малко разбира моите хора и затова много се радваме на присъствието ви днес сред нас. Имам два въпроса към вас. Първият е свързан с интернет страницата ви. Посетих я но не разбрах къде, може, къде мога да намеря възможно контакт, за контакти с всичките организации, които представлявате. За нас би било полезно да имаме тези контакти, за да можем в избирателните си райони да имаме директни събеседници, особено като има повече ние сме членове на комисия, която най-пряко ви засяга. Вторият ми въпрос е всъщност искане на разясняване по елементите на обществото, които в момента се променят. Много приятно ни изненадаха младите хора с мобилизацията си за по-високо избирателна активност на изборите с Европейския парламент или на мобилизацията в защита за защита на климата. Но бихме искали да чуем малко повече за мотивите ви, които може би обягват на институциите. Вие тук се вписвате в една много институционална рамка, тъй като е, сте тук в Европейски парламент, но има и много по-удалечени от нас а, е, инициативи, така че искам да ви попитам дали разполагате с е, сведения и дали това не може да бъде част от работата ви за бъдеще, т.е. вие да ни осведомявате за тези различни видове и форми на ангажираност, които са по-далеч от нас. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега отново ви дам думата за отговор, Андрея. Благодаря ви. И така, показателят за напредък на младите хора. Този показател както вече казах, е много интересен, защото с него измерваме качеството на живот на младите хора отвъд економическите обстоятелства. За целта взехме предвид три основни показателя. Основните човешки е, потребности, основите на благосъстоянието и възможностите. Пак казвам, тук е, оставихме на страна економическите показатели и се съсредоточихме върху тези три показателя като се опитахме да съберем сведения по тези три основни групи, всеки който се държа по 60, по 60 показателя. Един от ключовите ни изводи Ще го представя в няколко секунди, но един от основните ни изводи беше, например, фактът, че колкото повече пространство има за развиване дейността на младежките организации в дадена държава, толкова по-добре ще са резултатите по показателя за младежки напредък. Така че всъщност много лесно се вижда как всички тези наши изводи всъщност са много интересни. Това са показатели надхвърлящи БВП. Гледам а, а, а, бележките си и е много интересно, че са много различни показателите от този, от този показател в държави членки с много различно БВП. Тоест има очевидно части от резултатите, които не могат да се обяснят с стопански съображения. И смятаме, че някои от а, изводите на нашия показател ще бъдат много а, интересни за нас. Въпросът за сътрудничеството между Европейския парламент и младежки, различни младежки организации. Както вече казах, нашата мисия е да сме гласа на младите хора в Европа и с радост ще работим заедно с всеки един от вас. Много интересен механизъм за приобщаване на младите хора се прилага в съвета на Европа, например. Това е методът за съвместно управление. Може би струва доста странна тази идея, но на практика младите хора имат същата власт при взимане на решения като служителите на националните правителства, изпратени в съвета на Европа. И това наистина е много добър вариант, много добра възможност младите хора да са част от процеса на взимане на решения и ние насърчаваме прилагането на подобни практики. Съгласим също така, че имаме нужда от по-добре регулирани и структурирани формати за участие на младите хора. Мероприятията са нещо чудесно, но имаме нужда от по-добре по стабилна структура. Може да споменем младежкия диалог в рамките на Европейския съюз, например, и ние много работихме за насърчаване на тази инициатива през последните няколко години. Уви, не мога точно сега да ви представя разбивка на това как са гласували моите хора на европейските избори, но ако нямате нищо против, ще се свържа по-късно с вас и ще ви предоставя по-подробна информация. А, по въпроса за финансирането на Европейския корпус за солидарност, разбира се, е, твърдо сме убедени, че трябва да се гарантира нужното финансиране за ангажираността с високо качество. Тоест, трябва да гарантираме, че местата за доброческата работа, която получават тези млади хора, са е, с качествени предложения, че те работят при добри е, условия, а не просто, че се отбелязва поредният в някаква таблица, че поредният млад човек е заминал е, за международна доброческа програма в някоя друга държава членка. Как може да да се насърче гражданското общество, ами чрез финансова подкрепа. Никога не може да сгрешите, ако финансирате гражданското общество. По въпроса за по-приобщаващият характер на програмата Еразъм Плюс, да, разбира се, напълно сме съгласни с това предложение. Откакто започваме се занимаваме с предложението за новата програма Еразъм Плюс и ние настояваме е, за адекватно финансиране за преодоляване на всички видове пречки, пред които може да е изправен съответният млад човек който иска да участва в програма за мобилност. Може да става въпрос за физически пречки, може да става въпрос за езикови такива. И според нас инвестициите от тази гледна точка са от ключово значение. Благодаря ви. Ich danke Ihnen vielmals. Благодаря ви. Благодаря на господин Казаменти и колегата му за участието в днешното ни заседание. Благодаря ви за представенията, както и за подробните отговори, които дадохте на въпросите ни. За нас е много важно да могат още по-активно да се включват младежите в процесите. Това е изключително важно както за бъдещето, така и за цялото общество. Благодаря ви още веднъж. Надявам се, че ще поддържаме тясна връзка и в бъдеще. Уважаеми колеги, продължаваме с следващата точка. Представяне на удостоените с Европейската младежка награда за култура. Има вече установена добра традиция в това отношение. Комисията по култура покани трите екипа, удостоени с тази награда, на свое заседание, за да ни представят своите проекти. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошли представителите на трите удостоени с наградата екипи за 2019 година. Те са от Финландия, Италия и Австрия. Да се надяваме, че са намерили и залата.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 Ich stelle jetzt ganz kurz, äh... Сега съвсем накратко ще ви представям носителите на наградата. Това са първо Фабиано Катания и Аличе Плата от Италия, които ще ни представят проекта Еврофоника, удостоен с първа награда. Ида Ерола и Виле Яра ще представят проекта Твоето европейско гражданство. Това е проект на Европейския младежки парламент от Финландия, удостоен с втора награда. Канан Ясар и Икеразене Бухра от Австрия ще представят проекта Мюсюлманите срещу антисемитизма, удостоен с трета награда. Сам тези две дами седят тук до мен на трибуната. Не могат всички наши гости да заемат мястото тук отпред. Някои от тях са в залата. Сега ще дам думата на госпожа Ясар и госпожа Бухра от Австрия, за да ни представят проекта удостоен с трета награда. Um, so. yeah, um, erstmal möchte ich mich herzlich bedanken bei dem, uh... Благодаря на Комитета на Европейската награда Карла Велики за възможността да представим проекта си днес пред вас. Целта на този проект е да се насочи вниманието на младежите мюсюлмани към антисемитизма. Целта ни е също така те да разберат в какво се състои антисемитизма и да могат и да се борят срещу него. Ähm, целта е да се насочи вниманието на младите мюсюлмани към темата за антисемитизма. За целта се опитахме да анализираме тази тема от различни гледни точки, като поставихме акцента върху просветната дейност и диалога Три са основните насоки по проекта просветна дейност, диалог и почитане на историческата памет. Според нас, ако се работи в тези три направления, то ще може по устойчив начин да се насочи вниманието на младежите към антисемитизма. За целта трябва да се установят връзки с еврейската общност. Трябва също така обаче да се насърчава и разбирането на историята сред младите европейци. Що се отнася до просветната дейност, до голяма степен разчитахме на експертните познания на различни личности, които работят по изучаването на историята на еврейската общност. Например, хора, работещи в съответните архиви и други. Това са хора, които се занимават с историческите първопричини за антисемитизма, както и с неговите проявления в днешно време. Друго направление по проекта беше даването на възможности за срещи между мюсюлманската и еврейската общност, за да могат и двете страни да проявят разбиране едни към други. Така, например, организираха прояви младите мюсюлмани, в които участваха евреи. Същото въжи и за другата страна. Разговаряхме не само с отделни представители на еврейската общност. Посещавахме също така и места, свързани с културата на тази общност, като синагогата или музеят на еврейската общност. Почитането на историческата памет пък е важно не само от гледна точка на историята, но и за да се направи връзка с настоящето. Не бива да се допуска подобно нещо да се случва и в бъдеще, но можем да не допуснем нещо такова единствено и само ако обвържем миналото с настоящето и отправим поглед и към бъдещето. За нас бе чест, например, по проекта да разговаряме с жена, преживяла концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау. Тя разговаря с над 200 мюсюлмански младежи. За първи път тази дама се обърна към представители на такава организация. Освен това организирахме и пътуване до концентрационния лагер аушвиц биркенал За младежите това посещение бе много важно. Много важно бе за тях да се озоват на това място и да си дадат сметка за ужасяващите неща, които са се случили там. По проекта бе проведена и мащабна заключителна проява. Много известни личности от мюсюлманската, еврейската и католическата общност участваха в тази проява. Проектът до сега не е бил провеждан в подобна форма, поради което много се и радваме, че беше толкова положителен откликът по него. Удостоиха ни с наградата Карл Велики. В същия този момент в Виена един творец, фотограф Луиджи Тоскано организира своя изложба. Става дума в тази изложба за преживели концентрационните лагери хора. Тази изложба се е провеждала вече не веднъж в други градове, но за съжаление само в Виена беше извършено посегателство. Бяха осквернени фотографиите. Ние много ясно заявихме, че в Виена не може да има място за расизъм и антисемитизъм. Организирахме бдение заедно с други организации – решихме в продължение на 10 дни да охраняваме тази изложба, при това денонощно. Получихме много широка подкрепа от редица организации на гражданското общество, както и от представители на еврейската общност. Еврейски рабини, например, редовно ни подкрепяха, носеха ни храна и напитки. Създаде се една много положителна атмосфера, въпреки че поводът бе по-скоро печален. Тогава установихме, че заедно може да се борим срещу расизма и антисемитизма в Виена и в Австрия. Това беше едно чудесно за нас преживяване. Показахме как в рамките на нашия проект можем да продължим да отправяме послания и да проявяваме ангажираност. Да, за нас това бе много важно. Отправихме и важно послание към еврейската общност в Австрия, както и в международен мащаб. В бдението участваха хора, които специално бяха дошли за това от чужбина. В Вашингтон Пост пък бе публикуван подробен материал по въпроса. Не бива в никакъв случай да се подценява ангажираността на гражданското общество. Много се радвам. Също така, че Катарине фон Шнурбан, която отговаря за борбата срещу антисемитизма на ниво Европейски съюз, много бързо си даде сметка за това, че проектът ни може да е важен и в европейски мащаб. Тя ни посети в Виена осъзна какъв е потенциалът на този проект. Съпътстваше дейността ни, подкрепяше ни по време на целия проект. Представяше проекта също така като пример за най-добри практики в цяла Европа. Не само тя, но и много посланници, като например американският посланник, ни предоставиха много активна подкрепа. Много е важна устойчивостта в работата ни с младежите. Искаме да поставяме начало на устойчиви проекти. Затова и много се радвам, че публикувахме наръчник по проекта. В този наръчник са описани всички дейности по проекта. Включени са също така и публикациите на всички експерти, които участваха в проекта и внесоха много важен принос в работата по него. Този наръчник може да е отправна точка за поставянето на начало на подобни проекти и другаде по света. Можем да послужим за пример за всички останали НПО или младежки организации, които искат да се включат в борбата срещу антисемитизма. Нося със себе си няколко статии и книги. Ако проявявате интерес, мога да ви ги предоставя. Наръчникът, от който имам няколко екземпляра, за съжаление е само на немски. Сред партньорите ни са и много представители на еврейската общност, както и посланици. Това бе всичко от наша страна. С удоволствие ще отговорим на въпросите ви. Благодаря ви за вниманието. Наистина се възхищавам на онова, което вършите по проекта си. Изключително важно е онова, което правите. Аз знам за какво говорите, тъй като майка ми е преживяла Холокоста. Плашещо е онова, което се случва в момента. Затова и проекти като вашия са абсолютно необходими, за да цари мир в едно общество, което приема многообразието. Сега ще дам на колегите възможност да ви зададат въпроси. Моля да бъдете кратки, тъй като времето ни притиска. Имате по една минута за изказване. Петра. Ja, ich will gar keine Frage stellen, sondern... Всъщност не искам да задам въпрос, искам само да благодаря. Прекрасен проект. За съжаление, все още има нужда от подобни проекти. Много се радвам, че младежи мюсюлмани са започнали работа по такъв проект. Проект, който не е бил провеждан в такава форма до сега. Често с тази тема се занимават представители на нациите извършителки на Австрия и на Германия. Но в случая инициативата е подета от мюсюлмани. Те искат да се запознаят с една общност, срещу която се проявява враждебност. Ясно да заявят също така, че за антисемитизма няма място в обществата ни. Същото въжи и за антимюсюлманските настроения. И мисля, че вашият проект е пример за проява на голяма солидарност в обществото. Благодаря ви. Надявам се, че ще продължите работата си. Благодаря ви. Присъждането на младежката награда Карл Велики за нас бе наистина голямо признание и на европейско ниво. Важно е всеки да се включи в работата по правата на човека. За нас е естествено да се борим срещу дискриминацията спрямо други групи. Госпожо Шойдрова, имате думата. Предевшим подяковат. Аз също бих искала най-вече да ви благодаря. Бих искала да ви благодаря за вашата инициатива, защото с, а, когато започнете да се занимавате с този проект, вероятно сте си представили, че ще ви станете лауреати на тази награда. Съдам, че е много важно да продължаваме да се борим с а, антисемитизма и от тази гледна точка е много важно да има диалог между вероисповеданията. За по тази причина вашата инициатива е толкова ценна и толкова важна и се надявам този ваш опит да ви е обогатил. Селима, благодаря ви. И аз бих искала да се присъединя към благодарностите и поздравленията към вас. Надяваме се това да е само началото и се надяваме много други млади хора да ви последват. Но много съжалявам, но няма да мога да прочета книгата ви, тъй като тя е на немски и аз не владея този език. Как можем да ви помогнем, за да гарантираме, че книгата ви ще бъде проведена на повече европейски езици? Можем ли по някакъв начин да ви помогнем? И призовавам колегите да обмислят тази идея. Смятам, че вашият опит трябва да бъде споделен във всички европейски държави. Благодаря ви. Ähm, много благодаря и на двете ви колеги. Идеята да се преведе тази книга според мен е много добра. Ще видя дали ще можем да получим финансиране за това. Финансирането винаги е проблем при работата ни, но добре ще бъде да се опитаме. Благодаря ви за положителната оценка, която ни дадохте преди година и половина, когато започнахме работа по проекта, нямахме представа как ще реагират представителите на мисиоманската общност. Темата е деликатна, но проявихме смелост и се оказа, че си заслужава. Фрау Фарон, си хам das Госпожо Фарон, и аз присъединявам към отправените към вас благодарности и поздравления. Неодавно обсъдихме тук в Европейски парламент атентатът в Хале, атентат срещу една джамия. Във Франция също имаше терористичен атентат срещу джамия преди няколко седмици, така че темата действително е много чувствителна и много актуална, така че ви благодаря за инициативата. Подкрепям идеята да помогна с финансиране за превода на книгата ви и тъй като сме тук в Европейския парламент, ще възползвам тази възможност да ви запитам дали сте в контакт с други мисиомански организации, с които да може заедно да разработите и да дадете още повече видимост на проекта си. За момента не поддържаме връзка с други международни младежки организации. Надяваме се, че ще можем да работим в това отношение. Може да предоставите детайлите ни за контакти на други, може би след заседанието ще дойда още веднъж при вас, за да си разменим координатите. Благодаря ви. Надявам се, че ще продължите работата си. Важна е битката, която сте повели срещу антисемитизма и всякаква форма на расизъм. Тази битка е важна за цялото общество. Да се надяваме, че този проект ще послужи като повод за действия за борба срещу други форми на расизъм, като например антициганизм. Благодаря ви. Нека сега към нас на трибуната се присъединят другите носители на наградата.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 begrüße ich herzlich Ida Erola. Добре дошли на Ида Ерола и Вили Яра. Те ще ни представят проекта Твоето европейско гражданство. Това е проект на Европейския младежки парламент в Финландия. Проектът е удостоен с втора награда. So... So we represent the Europe... Ние представляваме Европейски младежки парламент в Финландия и проектът е Твоето европейско гражданство. Какво представлява Европейският парламент в Финландия? Ние сме част от международната мрежа на младежките парламент на Европейския парламент, която е организация с 40 организации членки като такива младежки парламенти има и в Норвегия, Швейцария, Армения и Грузия. И тези държави изпращат а, свои национални делегации в Европейският младежки парламент. Ние сме образователна институция. Нашите събития не под... вземат политическа позиция, и не се ползват от подкрепа и не подкрепят нито една политическа партия. По-голямата част от мероприятията се организират от млади хора и действително говорим за събития, които се организират от млади хора, за млади хора и всички участници в тези мероприятия са наистина много млади хора, обикновено на възраст под 25 години. Работим из цяла Финландия, опитваме се да организираме събитията в различните региони на страната, не само в столицата. Няколко думи за самият проект. Състои се от два съществени елемента семинарите и обиколката по училищата. Ще започна с обиколката на училищата. На времето, когато социалните медии все още не бяха толкова широко разпространени или когато все още не съществуваха, някои членове на нашата организация се запитаха как можем по-добре да насърчаваме участието в а, нашите събития и решихме, че ще е добре да организираме мини събития в училищата. Сега благодарение на социалните медии можем доста по-добре да рекламираме дейността си. И а, вече разширихме обхвата на събитията, които организираме в а, училищата. като вече не се свещат нашите е, семинари само до разясняване на нашата дейност, а по-общо представят Европейския съюз, европейските институции и обсъждат каква е ролята на Европейския съюз в живота на младите хора. И тези обиколки по Училищата се организират от млади хора за млади хора. Ние се свързваме с училищата и даваме възможност на млади хора от други държави членки да ги посетят. За съжаление, не разполагаме с достатъчно средства да посещаваме и учебните заведения в селските райони, тъй като обикновено доброволците ни са от големите градове и за тях е трудно да посетят а, селските райони. Are, um... are, are... Какво се стоят а семинарите ни. Те са водещите ни мероприятия. Организираме и по малки събития, но семинарите са най-важната част от дейността ни. Са международни събития, обикновено тях участват представители на различни държави от цяла Европа. По време на тези семинари всъщност правим симулации на работата в Европейския парламент. Започваме с встъпителни срещи, за които дава възможно участниците да се запознаят, след което те заседават в рамките на фиктивни комисии. Например, ако има комисия по културата, те ще обсъждат там текущи събития в Европейски съюз, свързани с културата, след което има и което завършва с общо събрание, на което се представят проекторезолюциите, изготвени от различните комисии, се гласува за или против. Делегатите от финландска страна обикновено и от цяла Финландия, хора, които сме привлекли като доброволци при обиколките си по училищата. Също така привличаме и участници от други държави членки, които се занимават и с медийната ни, не, медийното ни присъствие. Така че по този начин моите хора се познават по-добре с дейността на Европейския парламент и с дейността на парламентарните комисии. И за нас и за нашите участници това е много ценна възможност да се запознаят по-добре с Европейските, европейски съюз и функционират на европейските институции. Семинарите се организират на английски език, което понякога е трудно за някои по-млади хора, но пък ние насърчаваме хората да учат английски. Не очакваме от никого да говоря езика съвършен, но факта, че мероприятията се организират на английски, дава възможност на хората да се упражняват и да подобряват нивото си на езика. И във всяка на този семинар е съпътстван от организационният екип от нашата организация. Целта ни е всеки участник да си е спечелил нови приятели по цяла Европа, който му даде възможност да поддържа контакт с тях. Също така всеки един участник може да взема участие и в две издания на този вид фиктивни заседания на Европейския парламент от други държави членки и да участва в повече от две като доброволец. Целта ни е да се насърчава диалога във възможно най-разнообразна среда цялостната мисия на европейските младежки парламенти е да насърчава младите хора да бъдат активни граждани да, се, да учат и да се развиват и да разбират по-добре е, културата на другите и как да работят в е, международна обстановка от най-рана възраст, което е много важно в днешно време. Ето някои данни за 2018 година. Проведохме 4 сесии в е, Финландия, в която участвах общо 500 човека. Организирахме 24 семинара в училищата. Тази година са предвидени вече направихме повече от 50 ще продължаваме и се увеличава броя на участниците от други държави, на, чужестранните ни гости, което ще е чудесно. Благодаря ви за вниманието. Ако искате да научите малко повече за нас, може да посетите интернет страницата ни, да посетите дейността ни в социалните медии или да се запознаете с дейността на нашата организация във вашата държава членка. Благодаря ви за представянето. Мисля, че всички ние, членовете на Европейския парламент, сме наясно, с това доколко са информирани гражданите за работата ни тук. През изминалите ни за пореден път си дадох сметка колко малко са информирани гражданите за работата ни, с колко погрешна информация разполагат. Мисля, че трябва да се работи в средните училища във всички държави членки, за да се популяризират Европейският съюз и Европейският парламент. Затова и според мен е отличен вашият проект. Сега имате възможност за въпроси. Никлас. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за присъщата днес като нас. Благодаря ви и за изложението. Аз самият за участие в едно от семинарите в едно училище в Германия. Показва, че идеята се разпространява из цяла Европа, което е чудесно, такава е целта ни. Но съм съгласен, че имаме проблем в областта на с образованието. Много хора чути просто не знаят как се взимат решенията на европейски уравнище, не знаят как е ролята на Европейски парламент, на, Европейски, на Европейската комисия и как да работят заедно или не успяват да работят заедно. То защо е много важно младите хора да получат а, тези познания и всъщност ние се стремим да запълним пропуските в учебните програми на, всеки, на всяка една от държавите членки. Но важният въпросът е къде идва финансирането ви, какво може да направим за подобрим работата ви и да гарантираме, че всяко училище в Европа ще може да се възползва от един от семинарите в рамките на обиколката, което описахте. Basically, as European Parliament is uh, Европейския младежки парламент и с цяла Европа. по една част от финансирането ние в Финландия получаваме от Министерството на, култура, на образованието и културата. Работим и с някои проекти съвместно с Бюрото на Европейски, за връзка на Европейският парламент, а други наш част от финансирането ни идва от Еразъм Плюс. Еразъм Плюс е много важен източник на финансиране за европейския младежки парламент. Знам също така, че има и един проект да разберем Европа в рамките на програмата Култура. И в много държави, като Австрия и Нидерландия, например, се водят подобни проекти. Това са информационни сесии, организирани от Младежкия парламент с дължина един час, които се организират в училищата. Така увеличаваме обхвата на дейността си. Но пак казвам, финансирането по Еразен Плюс е от ключово значение за Европейския младежки парламент като цяло. Господин Адемов, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя тези млади хора за това, което правят. Аз също се занимавам с подобна инициатива, понеже съм учител по образование и когато съм в моята си страна, от която съм избран България, ми доставя огромно удоволствие да обикалям по училищата, да се срещам с ученици. Моята кампания се казва Опознай Европейския съюз и това, което мога да кажа е същото, което те казаха. Учениците, големите ученици, за съжаление, наистина имат така все още оскъдни познания за Европейския съюз, за институциите, за това как те действат, как се взимат решенията. И наистина в тази посока трябва да се работи, за да може младите хора да са по-образовани и информирани за Европейския съюз. Така че Ви поздравявам и изцяло Ви подкрепям. Dankeschön. Ich bedanke mich herzlich und gratuliere. Благодаря, благодаря ви. Поздравявам ви с присъждането на втората награда. Надявам се, че ще продължите да сте все така ангажирани, че още дълго ще ни радвате с работата си, тъй като и тя е изключително важна за обществото ни и за Европа.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

Аличе Плата и Фабиано. Аличе Плата и Фабиано Катания от Италия. Добре дошли тук на трибуната. Те ще ни представят проекта Еврофоника. Този проект бе удостоен с първата награда. Думата имат госпожа Плата и господин Катания. Е, салва Добър ден на всички. Преди всичко искаме да ви благодарим за предоставената ни възможност, за това, че ни отделихте от времето си, за да ви представим работата си. Вече от много години университетските радиостанции в цяла Европа осъществяват проекти, насочени към комуникация с младите европейски граждани, към тяхното активизиране. Тези проекти, според нас, водят до много големи ползи. Това става, стана видно и от присъждането на наградата Карл Велики. Натъкваме се по тези проекти обаче и на големи трудности. Трудно ни е да достигнем до европейските младежи, както и да работим в международен мащаб. Ние сме асоциация на италианските университетски радиостанции. Членуваме и в Европейската такава асоциация. Целта ни е да отправим послание. Послание за цивилизованост и за активни действия в цяла Европа. Затова и поставихме началото на проекта Еврофоника – За нас Еврофоника е пример за работата в университетските радиостанции на ниво млади хора и учащи се студенти. Става дума за по-специфична медия. Радиото е една от най-старите медии, както знаем – но благодарение на взаимодействието с социалните медии, с новите технологии и с телевизията, има възможност за развитие в времето. Има възможност все повече млади хора да започнат работа в тази област. Тези млади хора така дават израз на желанието си да комуникират, едновременно с това изпробват и новите технологии. Многобройни са университетските радиостанции в Европа, но нека се спра върху нашата асоциация, асоциацията Е Дуни на италиански. Това е асоциация на италианските университетски радиостанции. Кандидатирахме се за наградата Карл Велики с проекта Еврофоника. Асоциацията на университетските радиостанции в Италия започна да работи работа на ежеседмична основа. Имаме тази възможност за разлика от някои други асоциации. Някои от радиостанциите са пряко подопечни на отделите по комуникация в университетите. А, и други се, в други дейността се извършва изцяло на доброволен принцип. В нашата асоциация, например, всички са доброволци. Онези, които работят по проекта Еврофоника и в университетските радиостанции не получават възнаграждение за дейността си. Над 300 радиостанции членуват в нашата асоциация в Италия. В други държави в Европейския съюз броят е същият, понякога и по-висок. Сега ще дам думата на колегата Фабиано, за да ви представи работата на Еврофоник. Благодаря ли, че добър ден на всички. Благодаря за предоставената ни възможност. Еврофоника е проект, който се зароди в рамките на европейското сътрудничество между различни университетски радиостанции. В рамките на Еврофоника наистина се установи истински европейски дух, благодарение и на другите ни партньори, като Радио Кампус Франс, Испанската мрежа, две португалски мрежи, една мрежа в Германия и мрежата в Гърция. Мрежата в тези мрежи бяха ядрото на Еврофоника първоначално. Идеята на Еврофоника, според мен, до някъде показва колко е важно да се провеждат експерименти, да се да усъвършенстваме постоянно и да продуцираме също така и традиционно радиосъдържание, като едновременно с това се възползваме от новите методи за комуникация. Именно това правим и по проекта Еврофоника от 2015 година насам, когато бе очреден благодарение на Европейската комисия. Сега навлизаме в петия сезон на Еврофоника – Започнахме работа през 2015 година. По време на последния сезон настъпиха големи промени. От 2015 година насам проведохме редица експерименти, както вече казах. И това, според мен, ни превърна в печеливша страна. Първоначално излъчвахме на живо от Box в Европейския парламент в Страсбург а по време на миналия сезон изцяло променихме формата си. Излъчваме по 7 подкаста на ден. В петък, например, правехме преглед на седмицата в европейската политика. Първоначално това бяха само 2 минути, а междувременно излъчваме по 15 минути, като се спираме върху теми, върху формати, които са предпочитани от нашата публика, като Spotify и други. Защо? Когато се зароди Еврофоника, идеята бе да комуникираме за Европейския съюз, да разясняваме механизмите на вземане на решение в съюза, без да заставаме на нечия страна. Искахме да информираме обективно, но първоначално бе предвидено да достигнем до по-млади хора, под 30 годишна възраст, предимно студенти в университет. И за целта, за да достигнем до тях, трябваше да разберем и кои са предпочитаните от тях формати за ползване на аудиосъдържание. Предимно разпространяваме съдържанието си по социалните медии, както и на страницата си в интернет. Подкастовете си разпространяваме по социалните а, медии. Установихме, че това е най-предпочитаният формат. Става дума за формата на подкаст. Освен това, с течение на времето успяхме също така да използваме и други медии. Така, например, разпространяваме видеосъдържание. Мога да ви дам за пример ситкома за Брексит, който бе разпространен от колеги от нашата редакционна колегия. Еврофоник, надявам се, ще е първият по рода си модел – за взаимодействие между европейските университетски мрежи. Както ви казах, ние си взаимодействаме с испанската и френската такава на наднационално равнище. Всяка мрежа запазва езика, на който излъчва, запазваме своята идентичност, но едновременно с това има и многообразие има обмен между редакционните колеги. Например, на нас ни гостува колега от Франция. Младежите, участващи в проекта, действат в различен контекст. Някои следват медицина, други учат за учители и така нататък. Тези младежи имат различни умения, които могат да се използват в една университетска мрежа. Така се осъществяват срещи между различни култури, между различни идентичности онези, които говорят, например, повече езици, за да се запазят отделните идентичности, превеждат към тези езици. Искаме всеки да може да се изрази и на собствения си език да бъде разбран. Освен това се стремим да обединим колкото се може повече интереси. Сред нас има медици, има такива, които учат за учители, биолози и много други. Става дума за една голяма общност, състояща се от много различни индивиди. И това ни дава възможност първо в редакционната колегия да проведем дискусия по различните теми, като се представят различни национални гледни точки. Така имаме възможност да достигнем и до различни видове публика. Както каза колегата, основната ни целева група са младите, под 30 годишните но се опитваме да достигнем и до гимназиите. Освен това и родителите ни са свикнали да слушат нашите предавания, тъй като нашият подход е доста по-различен от този на националните медии. Много благодарим на Европейския съюз за това, че е наш домакин в радиостудиото в Страсбург. Така много млади хора могат и директно да дойдат в европейските институции, непосредствено да се запознаят с работата им и след това да предадат тази информация на колегите си. Продуцираме много различно по видове съдържание – много често постоянно излъчваме на живо по интернет. Ако предаванията се излъчват по интернет, има достъп до много различни видове съдържание имам, постигнахме пълно съгласие с Европа по отношение на мотото си. Ние сме единни в многообразието и това многообразие ни дава възможност да разглеждаме най-различни теми от различни гледни точки. Може да се осъществи много активен обмен между младите европейци при много ниски финансови инвестиции. Преди всичко е много важно, че всеки един младеж може да използва своя език. Има и нещо интересно, с което се гордеем. Първото предаване на е, Еврофоника бе излъчено с участието на настоящия председател на Европейския парламент, господин Давид Мария Сасоли. Така че мисля, че ние му донесохме късмет.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 Thank you very much for coming. And nochmal meine Gratulation für благодаря ви и поздравления за първата награда, която ви е присъдена заслужено. Благодаря за ангажираността ви. Надяваме се, че ще продължите работата си. Äh, Сега има възможност за въпроси. Госпожо Шойдрова, имате думата. Е, знам, че нямаме много време. Само да ви, да ви благодаря, да ви поздравя за удостояването с наградата. Вие отговорихте на практика на всички мои въпроси в експозето си. Само още нещо, значи вие съчетавате работа и, и учене. Студенти ли сте или, или сте завършили вече? Благодаря. Повечето от нас са студенти. Но има и такива, които са завършили образованието си. След завършването на университета остават, продължават работа в радиостанцията, за да предадат опита си на по-младите. Става дума за доброволческа дейност, както и за предаване на опит на бъдещите поколения. Много от нас остават да работят в университетите. Аз, например, сега работя в университета, в който учих. Първоначално започнах да работя в университетската радиостанция. Става дума за университета в Пиза. Господин Смерилио, благодаря. Скъпа Личе, скъпи Фабиано, благодаря за прекрасната ви работа. Работа свързана с комуникация, с предоставянето на свободна, независима информация и за обмен на опит в италианските университети. Това е опит, който се основава на автономията и отговорността. Нека припомня, че тази работа коства живота на един наш сънародник, Антонио Мегалицио. По време на атентатите в Страсбург той работеше в университетска радиостанция. Два въпроса какво можем да предприемем в ваша полза? За съжаление бе представен един пилотен проект, на който не бе направена адекватна оценка. Трябва да видим как да подсилим тази награда, защото тя е една изключителна възможност. Какво бихме могли да направим на структурно ниво, за да подпомогнем еврофоника? Вашата работа се разраства от италиански проект, се превръща в общоевропейски такъв. С какво можем да допринесем ние за това? Да, нека си припомним за това, че нашия колега Антонио Мегалици, както и друг негов колега, загинаха по време на атентатите в Страсбург. Става дума за колега от Полша. И двамата работеха за еврофоника, съответно, на италиански полски език. Не може подобни личности да се използват като символи, само защото са имали по-специална връзка с Европейския парламент. Това бе трагедия за всички нас. Беляза младежите в Европа, а и не само там. Тогава всички университетски радиостанции по света проявиха огромна солидарност. Има мрежа на университетските радиостанции по света. Сътрудничеството се осъществява не само в европейски, но и в световен мащаб. Какво бихте могли да направите, за да ни помогнете? На първо място би трябвало да насърчавате дейността на информационните бюра на Европейския парламент в държавите членки. Например, бихме могли да бъдем подпомогнати, за да си финансираме пътуванията до Страсбург. Как се финансираме? Не използваме публично финансиране. През първата година на дейността ни Европейската комисия инвестира малка сума, но това бе само еднократно младите студентите, които работят в университетските радиостанции, финансират пътуванията от джоба си. Можете да ни подпомогнете, като насърчавате дейността на информационните бюра на Европейския парламент в държавите членки можете да ни подпомогнете и по линия на проектите по програма Творческа Европа. Както припомним, господин Смерилио, участвахме в изготвянето на един пилотен проект. Но що се отнася до радиото в рамките на Творческа Европа, има проблем с езика. По места не се гледа на радиосъдържанието като на творба. А когато се говорим, това представлява физическо усилие. Вие самите го знаете много добре. Комуникацията също е усилие. Комуникацията е творчески акт. Затова искаме да участваме в програмата Творческа Европа. Поставяме акцент върху европейската политика, но имаме и формати, в които се говори за музика, за хранене, за медицина, за кино. Осъществяваме тези формати по линия на обмена на информация между отделни европейски държави. Какво да квалифицираме като творческа дейност, ако не нещо такова? Благодаря ви, благодаря ви за участието. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Уважаеми колеги, много малко време ни оставам. Нека сега изтеглим напред точка разни, за да може да се изкажете по нея сега, по време на заседанието, което е публично достъпно. Благодаря, господин председател. на накратко аз бих искала тук да заклеймя тежкото положение е, в университетите в Каталония и в Испания като цяло. Това са държавни висши учебни заведения, които пренебрегват дълга си да осигурят свободата на изразяване на мнение, свободата на словото в академичната общност. Възползвайки се от положението си, чисто политически цели, допускат организирането на протести, нарушават правото на всички учащи се в Испания да посещават учебните занятия, да бъдат е, надлежно е, оценявани е, и съответно квалифицирани. Става въпрос за позиция, възприета от преподавателските кадри в Каталония. Благодаря. Важна тема, която обаче няма да можем да обсъдим днес, предлагам да я включим в дневния ред за следващото си заседание, за да можем и да я обсъдим всички заедно. Информация за хода на тристранните разговори. Това е последната точка от дневния ни ред за днес. Тя ще бъде обсъдена при закрити врата. Затова моля всички онези, които не работят в Европейския парламент, да напуснат залата. Благодаря.